Uh, dear friends, ladies and gentlemen, uh, welcome first of all to Austrian presidency. И така, колеги, добре дошли за, пред... на представенето на австрийското председателство. Uh, take it probably uh, uh, next meeting immediately, all of us. Not all of us has, have received something like that, is a blue color. Fantastic type. So please, we will see it in the future. Welcome to... Уважаеми <clears throat> депутати, имаме преводачите. За вас едно съобщение. Днес е 36-я ден от протестите поради наложените ни несправедливи условия на труд. Поради това преводът ще бъде преустановен веднага след официалния край на заседанието. Благодарим за вашето внимание и разбиране. Желаем ви приятен ден. Чао, Решихме да продължим. Беше след 12.30. Не нямахме превод. И някои колеги си тръгнаха, но ние въпреки това продължихме. Аз се свързах с колегите от Енви, защото беше становище за по, здравеопазването. I contacted Madame Cabezon Ruiz. The... Госпожа Хамезо Луис, свързах се с нея и госпожа, госпожа Валян, председателката на комисията, и те са напълно готови да приемат нашите компромиси тези, които ние гласувахме, да ги вземат преди веднага. Това означава 90% от нашите становища ще бъдат а, взети моментално предвид от страна на комисията НВ, а останалите, около 10%, ще довършим на 3 септември. Една седмица преди гласуването в а, комисията ЕНВИ и те казват, че това е достатъчно време за част от нашето становище преди да се проведе окончателното гласуване в комисията ЕНВИ. От тази гледна точка всичко е наред. Ще приключим в добро сътрудничество с превод с всички колеги, които знаят, че гласуваме на 3 септември. В нашия дневен ред на 3 септември а, имаше гласуване в списъка, така или иначе, нищо ново. Ние очакваме да има гласуване през този ден. Така че всичко наред. Госпожа Виеринг, която е докладчик по това становище, се съгласи с това решение. С най-доброто възможно решение да приключим спокойно на 3 септември и ЕМВИ ще вземат предвид цялото гласуване като а, компромиси. Госпожа Капезон Луис точно така ми каза преди няколко минути, че знае всичките компромиси от ИТРЕ и е готова да ги отчете. Може би не всичките ще бъдат гласувани положително от а, в нейната комисия, но тя ще ги вземе предвид. Второто становище беше по изменението на климата през 2018 година, Катовице, Полша. Аз бях докладчик и обикновено процедурата е много проста. Комисията ЕНВИ на основата на доброто сътрудничество между двете ни комисии обичайно взима всички коментари от ИТРЕ в доклада си и като цяло няма проблем в това отношение. И компромисът в ИТРЕ беше само едно гласуване днес в 12.30 и компромисите бяха подписани. Цялото становище беше подкрепено от НП, социалисти демократи, ЕКР, АОД, Зелените и Европа на свободата и демокрацията. Две политически групи, ЕНФ и ГУЕ, не подкрепиха компромиса, но както знаете, това вече е доста сериозно мнозинство в нашата комисия, която се съгласна с компромисите, така че няма проблем. А, да не се чака дори до 3 септември, веднага може да се отчете, но а, ние официално ще гласуваме становището на 3 септември, така както бяхме предложили а, и преди това. На 3 септември ще го гласуваме официално. От гледна точка на а, съгласието в нашата комисия и приемането от страна на всички политически групи и гласуване по време на превод, в условията на превод. И уважавайки това правно, правилно, важно правило като многоязичието, в нашия парламент това е нещо ясно. Имате ли въпроси или бележки? Господин Явор. Благодаря много, господин председател. Искам да не отнема много от времето ви. Благодаря за вашите усилия да разрешите този труден проблем. Струва ми се, че е доста ясно положението с COP24. Съм съгласен с вашата оценка, но искам да повдигна един евентуален проблем с промяната на директивата. Какво ще се случи, ако ИТРЕ а, гласува против целият доклад, а пък ЕНВИ, да речем, вземе предвид вече приятите компромиси? Ами, оконча... ако окончателното гласуване по доклада е негативно, отрицателно, какво ще се случи тогава, ако в ИТРЕ не приемем доклада? Как можем да разрешим подобна ситуация? Много е сложен този въпрос, да ви отговоря веднага, а за това ще ви отговоря по-късно. Сега искам най-горещо да приветствам нашето австрийско председателство – още веднъж да се извиня, че проведохме тази предварителна дискусия, тъй като трябваше да прекъснем гласуването си преди това. Още веднъж се извинявам. И сега навлизаме в основната тема на нашата среща. Нека да намеря бележките си, защото не е лесно. Австрийското председателство, първо посещение – австрийски федерален министр на образованието, науката и изследванията, изследвания и ядрени въпроси. С радост ви приветствам госпожо Маргарет Шрамбьок, която отговаря за въпросите на економиката и цифровите технологии. И господин Фасман също е сред нас, господин Хайнц Фасман, той е австрийски федерален министр на образованието, науката и изследванията. Чудесно е, че можем да обсъдим някои важни въпроси. Тесните връзки между промишлеността, програмата в областта на цифровите технологии. Министрите ще представят своите приоритети и ще обсъдим заедно. И ще видим каква е сериозната връзка между двете области. В областта на промишлеността програмата в областта на цифровите технологии, с които може да се занимава и ТРЕ по време на Сирското председателство. Много важна тема е акта за киберсигурност, който гласувахме тази сутрин. Програмата Цифрова Европа, която ще подготвим в бъдеще. Програмата за единия пазар за предприятията, бившата програма Косме и Европейския фонд за отбрана. Много важни въпроси. От гледна точка от научните изследвания и ядрените въпроси, по време на а, австрийското председателство ще обсъдим програмата, рамката програма Хоризонт Европа, заедно с конкретните програми Евроатом, като програма за обучение в периода 2021-2025, както и извеждането от а, употреба на ядрени мощности, както и а, третирането на отпадък. Много е важна тази дискусия за нас. Много ви благодаря, че сте сред нас. Благодаря, че дойдохте, отзовахте се на поканата ни и сте отворени за дискусия. Много важно ще бъде вашето председателство за мандата на Европейския парламент, защото ние ще се постараем да приключим с много различни досиета по време на вашето председателство и вашата отговорност е доста сериозна тази гледна точка. Ще поемем отговорността за Европейския парламент и за председателството. Искам да приканя на първо място госпожа Шрамбьок да запомне нашата дискусия. Госпожо министър, имате думата. thank you, Mr. President. Благодаря. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги Фастман, много се радвам да съм тук пред вас. Надявам се, че ще имаме добър обмен на мнение между парламента и нашето председателство, както се радваме на една бъдеща добра съвместна работа. Е, ще представя приоритетите на австрийското председателство в областта на търговията, като основните области ще са цифровизация и търговия. Това са много актуални теми, защото виждаме, че има нови съюзи, които се създават, има технологически напредък, има глобална трансформация на цифровизацията. Всичко много бързо се разв... напредва и се развива. Нашата обща задача е да структурираме дейността си така, че да използваме най-добре потенциалите на е, цифровата економика. Нека се спре на три пункта. С интерес очаквам вашите въпроси след това. Най-напред, укрепването на европейската индустриална политика. Тази политика е започната от Естония и България. За нас тази политика е много важна. Ние залагаме на равнопоставеността в областта на екологията, климата и защитата на потребителите. Темата цифровизация е голям шанс за нас. Ние виждаме много примери, които ни показват, че това е шанс за Европа, шанс за реиндустриализацията на Европа, т.е. да си върнем някой от промишленостите. В Австрия имаме два примера за това. Напоследък успяхме да направим е, инвестиции в производството на полупроводници, т.е. тези полупроводници да не се произвеждат вече в Китай, а да се произвеждат в Австрия. Инвестицията беше на стойност от 1,6 милиона. И още една инвестиция, инвестиция в стоманопроизводството, т.е. да не идва стомана от САЩ или Китай. Това са все примери, които могат да се намерят и във вашите държави членки. Просто исках да покажа как е възможно да създадем отново работни места и как да уважим желанието на гражданите. И в този контекст ще говоря и за обучението и образованието. На следващо място важен за нас е B2B инициативите, т.е. бизнес към бизнес, а също така и е, отношенията бизнес-потребител. Тук САЩ бяха водещи, но ние в Европа имаме сега голям шанс да укрепим нашата конкурентоспособност, да заложим на иновация, на развитие и наука. И тук искаме да укрепим нашата роля. Ще предприемем много мерки по време на нашето председателство. Има, искаме да създадем една екосистема, която е екосъобразна и която ще помогне на малките и средни предприятия, защото те играят а, голяма роля в Европа. Искаме да подпомогнем и начеващите предприятия. Искам да апелирам към вас заедно да помислим да опростим бюрократичните правила и да създадем повече пространство за предприятията. В какъв смисъл? В смисъл на регулативната рамка, така че иновациите да се, стават, да се случват по-бързо. На второ място, цифровизацията. Цифровизацията и цифровия вътрешен пазар. Вие вече споменахте, това са много важни досиета. За нас те са от изключителна важност и ще останат важни за нашето председателство. В предстоящите 6 месеца ще се опитаме да приключим повече от досиетата в тази област, защото сме убедени, че те ще, доприн... ще дадат добавена европейска стойност. Нека кажа, че може да генерираме 415 милиарда евро като, допълнителна, като допълнителен брутонационален продукт на година. И за 2019 година цифровизацията ще е важна и това няма да е краят. Естествено, аз имам 22 годишен опит в областта на информационните технологии. Трябва да създадем пространство за развитие на тази индустрия. Аз съм готова и искам да спомена само темата публичния сектор и информационните технологии или платформата за бизнеса. Това са две досиета, които е, ще бъдат много интенсивно обработвани от нас. На трето място обучението и образованието. Компетентни професионалисти и липсата на компетентните професионалисти е голям проблем за Европа. Ние искаме да използваме двойното образование и обучение. Опитът ни е положителен. Насочваме се към младите хора, така ще намалим безработицата сред младите хора и ще увеличим конкурентоспособността си спрямо други глобални пазари. Аз лично смятам, че това обучение на младите хора е ключово за нас. Друга задача е за нас е да привлечем повече държави членки в използването на дигиталната информация и на дуалното образование. Сега малко нещо искам да кажа за търговската политика. Това, тази тема ще ни занимава и в бъдеще. Търсим нови партньорства, нови пътища. Аз говоря тук за качествено нови партньорства, които предстоят да се сключат през следващите 6 месеца, например споразумението с Япо... Япония. Благодаря на колегите, които работиха по това досие. Ако си помислим, че една трета от а, брутонационалния продукт в света се генерира в Япония, може да видим колко важно е това споразумение то ще отвори много възможности за нас. Това е всъщност темата, която ще ни до, донесе конкурентоспособни предимства. Радвам се на бъдещето ни сътрудничество и на вашите въпроси. Благодаря, госпожо министър. Всички тези въпроси, киберсигурност, цифровизация – Еврофонд за отбрана. Това са все важни неща. Важни са и за нашата комисия. И вие също споменахте и образованието. И така е, то е важно. То не е точно, то не попада в нашата компетентност, но като комисия, но естествено то е много важно. Вашата програма за безработицата бе приета от предишните комисия по образованието. То беше през 2013. Това се случи през 2013 година. И тази програма се оказа една от най-важните програма за, по, за образование а, за настоящото десетилетие. Така че поздравление! Поздравление за вас да предложи тази програма, предложи много европейски отговори. Търговската политика е важна за нашата комисия, така е, но това е важно и за реалната економика, за малки и среден бизнес, както и за енергетиката. Ние всички разчитаме на глобалната търговия за всички тези области. Така че всички области, които споменахте, са много важни. Разбирам, че може да преминем към министър Хайнц Фасман, федерален министър за образование, наука и изследване. А също и ядрени въпроси, Хоризонт Европа, преустановяване на работата на атомните електроцентрали. Господин министър, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми евродепутати, госпожи и господа, веднага искам да очертая акцентите на австрийското председателство в областта на изследователската дейност и иновациите. Нашия първи приоритет несъмнено е Хоризонт Европа, Horizon Europe, несъмнено програмата за, за, за периода 2021-2027 година. Инфо, зная, информирани сте за тази програма. На 7 юни е, юли комисията официално я представя. Е, знае, че тук в вашия във вашата комисия имате амбициозна програма. Ние също имаме своите амбиции. Разбира се, спор няма. И ако се опитаме да постигнем частичен общ подход за Horizon, Horizon Europe, ще се радваме много. Накратко няколко думи по предложението на комисията е, и отчасти и моята гледна точка за това, комисията има общ бюджет от 100 е, милиарда евро за Horizon Europe. Мисля, че Европейския парламент и мнозина биха искали по-голяма сума, но да бъдем реалисти и има и други предизвикателства и предложението за бюджет на Horizon Europe наистина е, е сериозно, с чувство за отговорност и с вярна ориентация. Комисията винаги подчертая накрая подчертава в Хоризонт 2020 елемента на приемствеността. Европейския съвет за и, е, изследвания, инструмента Мария Склодовска, Кюри, е, съвместните изследователски проекти и всичко това е доказало своите е, преимущества и трябва да продължи. Има обаче и важни новости, те несъмнено ще бъдат обект на особено внимание в нашите преговори. Една от тези, един от тези нови моменти е Missions е, като огромен спектър от фундаментални изследвания до практическо приложение. Много от моите колеги и аз самия в съвета приветстваме горещо тази идея. Но трябва да обърнем внимание на подбора на тези мисии, как от идеите ще се стигне до осезаеми инициативи, които да имат сериозно отражение върху качеството на живота на европейските граждани. Друг нов момент е, е Европейския съвет за иновации, European Innovation Council. Тук трябва да кажа съвсем откровенно има много неща за уточняване и те първа ще ги уточняваме през следващите 6 месеца, но в цялост оценяваме тази идея положително. Искаме изследвания с конкретни резултати, това, което на английски наричаме impact – особено по отношение на, на иновации, които да съставляват истински пробив, насърчаване на нови фирма и иновативни предприятия, които да представляват следващият, е, да достигнат следващия етап от своето развитие. Европейския съвет за иновации може сериозно да допълни допълни портфейла на рамковата програма и да допълни национални инициативи в тази област. Yes. <laughs> Um, möchte auch noch Искам да обърна внимание на стратегическото планиране, strategic planning. Това е нов компонент в рамковата програма. В предложението на комисията той не е разработен сериозно, но намерението зад него е ясно. Искаме прозрачност, повече гъвкавост и по отношение на бързо променящия се контекст и сериозно стратегическо управление на рамковата програма. Всичко това го разбирам прекрасно, защото в момента трудно могат да се, да се посочат темите, които ще бъдат най-важни през 25-та година. Но този стратегически процес на планиране несъмнено ще трябва да бъде доуточнен и аз се радвам и залагам на това с, на 17 юли ще проведем във Вие Виена първи обмен на мнение с министъра на изследванията за първите стъпки. Още нещо искам да спомена от рамковата програма е, Innovation Divide или разширяване на иновациите. Е, тук е, на първо място е важно да укрепим Европа като място за иновации без разграничения и прагове, спадове в посока изток, запад, север, юг. Но но най-важното е да се постави основата на, за участие в тази програма. И това трябва да сторят държавите, а не Брюксел. Защото има и план за реформи на европейските космически изследвания. Също важна тема, която ще бъде тема на заседанието ни, на разговора ни следващата седмица в Виена. Е, европейско, как да постигнем едино европейско пространство за иновации? Е, и за да преодолеем това разделение, трябва залагаме на помощта и участието на държавите членки, но то, за освен това е важно да създадем контекст в подкрепа на определени амбиции. Е, рамковата програма трябва да остане програма за съвършенство, но има и други задачи в тази област, които трябва да бъдат изпълнени. В Хоризонт 2020 се залагат определени предпоставки, припомням хоризонталния стълб, например програми като споделено съвършенство, Sharing Excellence и други. Втория приоритет на Австрия, засегна го, е широко развитие на европейското пространство пространство на изследване, е, защото разпределението на иновациите и разширяването не трябва да бъде крайна цел, а средство за постигането й. Структурни реформи е, трябва да се осъществят не само в отделни страни, а в цялата система на изследвания и иновации в Европа. Мисля, че структурни реформи, то успешни такива, могат да бъдат констатирани през последните години. Съвместната ни програма от последните години или нови форми на финансиране на проекти между индустрията индустрията и, следов... и академичната общност. Например, Словения дава много хубави примера. примери. На заседанието на съвета през ноември искаме да прием заключения за по-нататъчното развитие на европейското пространство за изследвания, да отчетем постигнатото, да обозрем слабостите, за да постигнем подобрение в тази област. Накратко и един трети приоритет, това са отрасловите политики. И тук съм убеден, че можем да използваме отрасловите политики за нашите цели. Мисля, че синергетичен ефект е много е, често използвана дума, едва ли не панацея е, за бъдещата връзка между политиката, но това трябва да добие конкретни измерения как да привлечем средства от структурните фондове в подкрепа на изследванията и иновациите цифрова Европа, как да използваме тази програма, която да се превърне в изпълнителен процес, в съпътстваща изследванията и иновациите. Нека помислим как да бихме могли да постигнем синергетичен ефект и тук. Съвместния ни проект с High Performance Computers в това отношение е много подходящ пример за подобни синергетични резултати. Е, в в обобщение, мисля, мога да кажа, че сме на прав път е, в областта на изследванията и иновациите. Знаем къде искаме да стигнем, а именно Европа, подкрепяща иновациите и силна в изследванията която може да се изправи като достоен конкурент и съперник на САЩ и Китай. Там искаме да стигнем. Ще се радвам, ако заедно извървим този път. Председателят, благодаря господин министр за ясната презентация. Много ясни послания отправихте и двамата. Благодаря ви за което. Нека кажа, че е добра идея това да имаме такава голяма среща за Коперник, третата по големина. След селското стопанство и структурната политика е това за Европейския съюз по отношение на финансирането. И на всеки 7 години е поне 30% по-голяма, отколкото преди. Няма много такива програми в Европейския съюз за младите. Разъм, може би, два пъти повече, отколкото преди, но в случая на тази програма растежа е и в отговорността. 56 милиарда започнахме преди 7 години, сега близо 100 милиарда. За 7 години огромна на е разликата. Фантастичен напредък в това отношение. Благодаря ви за вашето представяне. И сега към нашата дискусия. Първо координаторите на нашите политически групи. От името на НП, госпожа Пилар де Кастио. Благодаря много, господин председател, и добре дошли и на двамата министри. И разбира се, представяте пред нас австрийското председателство. Благодаря ви. Трябва да кажа, че доста се зарадвах, като видях трите ви приоритета и забелязах, че вторият е толкова важен за нас. Как да направим европейската економика по-конкурентоспособна, как да расте повече, за да се даде шанс да се съревноваваме на глобално равнище. Единственият начин това да се постигне, и съм напълно съгласна с вас, е с цифровизация. В този смисъл ми допада подхода. Но нека да видим по-конкретно какво вие може да направите във вашето председателство. Вече има редица досията, които имат голямо въздействие в а, цифровизацията, кодекса за, европейските съобще... за електронните съобщения в Европа. И тук в нашата комисия го приехме и тази година в тази комисия приехме и киберсигурността като досие, но доста други остават и те не са малко на брой. Но знаем, че председателството може да се справи не само защото може да събере политическо споразумение за едно досие, но също така и да оформи позицията на съвета по конкретните досията. Именно това ще се случи най-вероятно, когато говорим за конкретните финансирания за развитието на цифрова Европа. По-конкретно говоря за програмата която е свързана с 9 милиарда за бюджета 2020-2027. В този смисъл явно е, че няма да има диалози и така нататък по време на австрийското председателство, но вие може да направите много. Моята загриженост и загрижеността на много от нас е, че трябва да запазим тези милиарди, Те трябва да са в бюджета в многогодишната финансова рамка за тази година. Не могат да се разводняват по един или друг начин с други програми. Например, Хоризонт и инвестициите, които могат да се направят в областта на цифровите изследвания. Трябва да се разгледа ясно кое е СЕФ, кое е, е тази програма да има ясна дефиниция за тези 9,2 милиарда въпросът ми е в каква степен а, сте съгласни, в каква степен бихте направили нещо по въпроса, какво мислите, че може да се направи и кое бихте постигнали в рамките на вашето председателство. Благодаря много. Благодаря. От името на социалисти и демократи, госпожа Ван Брент. Катлин, вие сте бългийка, съгласна ли сте с а, Едуард Мартен? Не още не се притеснявайте, ще победим. А, много е важно да няма сериозни проблеми в а, вашата политическа група, когато става въпрос за футбол. Никога между нас, никога между нас. Дори да е наравно. Дуспи, дуспи. Знаете, белгийците не са до загубили нито един матч все още. Всички матчове са спечели до момента. Може и да е първия, казва председателят. Какво предлагаш, Катлин? Не знам. Имаш думата. Нито французите, да. Но... Дори и Испания и Германия не са представени. Португалия не е представена. Никой вече не е представен и госпожа Виринг, и тя е белгийка. Ето, 2 на 1 за Белгия. 2 на 1 за Белгия в тази зала. Няма как да се справите. Извинявайте, извинявайте, Катлин. Благодаря, господин председател. Госпожо министър, ще се обърна към вас, защото искам да ви задам един много широк въпрос за промишлеността като цяло и по-конкретно за автомобилната промишленост, тъй като е неотложен въпроса. Ние често спорим в тази комисия, но като че ли сме съгласни по факта, че Европа има нужда от а, солидна промишленост, обърната към бъдещето и ефикасна промишленост. И автомобилната Промишлеността е част от а, тази идея. Много от нашите държави имат такива производствени мощности. И ние много се борим, но като че ли не е правилната битка. И знам, че не е в вашето портфолио това, което гласувахме днес сутринта в комисията за а, въглеродния двуокис, но наистина е проблем е това, че трябва да имаме амбиции от една страна за климата и свързаните с него теми, но и в същото време да говорим за бъдещето на тази промишленост. И тук идва въпросът ми. Честно, на европейско равнище нямаме такъв холистичен подход. Законодателство за климата и енергетиката, после законодателство, да речем, за научни изследвания и така нататък. Но ние трябва да взаимообвържем всички тези политики, за да има реално бъдеще за тази политика. Смятам, че можем да постигнем амбициозни цели за въглеродния двуокис и нулевите емисии. И това е изключително важно за нашата автомобилна промишленост, тъй като иначе нашите клиенти ще започнат да купуват китайски и други автомобили. Но един такъв въпрос, който е свързан с това е наистина научните изследвания от една страна, но и инвестициите в инфраструктурата. И тук е моя въпрос. Защото тук вече стигаме до вашето портфолио, до вашия портфел, защото тук имаме нови инвестиционни политики, нови инвестиционни средства, Инвест И ми се струва много важно да приоритизираме, да се съсредоточим така, че именно това се инвестира в инфраструктура, ориентиран към бъдещето. Инфраструктура за електро... Елек... автомобили с ел... Е електричество. Това е въпроса за кокошката и яйцето. Никой няма да си купи такива коли, ако няма инфраструктура. И от друга страна, държавите членки трябва да действат, но те не действат. В този смисъл моята молба и моя въпрос към вас. Как може да се говори за холистичен подход, когато говорим за амбициозното регламентиране в областта на а, колите, ориентирани към бъдещето, инвестиране в инфраструктурата, за да могат хората да купуват такива автомобили, да ги карат и е, също така това, което е ключово за научните изследвания и образованието. И накрая съм убедена толкова, е, че става въпрос за образованието, но в прехода как да направим така, че хората, които работят в тази промишленост, са достатъчно добре подготвени, за да извършват работата на бъдещето. Благодаря, благодаря много. Следващия оратор, господин Краснодемски, заповядайте. А, френски имам. A że po pierwsze są dwie sprawy, które Bardzo На първо място два въпроса, които вълнуват обществеността и които са свързани с цифровизацията, промишлеността, енергетиката австрийското председателство трябва да се изправи пред тези предизвикателства. Визирам конкретно авторските права в ерата на цифровизацията, в цифровото пространство. Всички знаем, че Европейския парламент работи все още по позицията си в тази област. Струва ми се, че поне до момента съветът не е разрешил проблема, който се състои от това да се пълнят нашите почтенски кутии с информация. От друга страна, въпросът е как да ам, подпомогнем творческата творческите сектори. На второ място, как виждате бъдещата работа в съвета? Надявам се, че по време на австрийското председателство триалога по тези въпроси в крайна сметка ще се състои. Това беше първият ми въпрос. Вторият ми въпрос също много важен за общественото мнение е въпрос, който има и политическо значение, дори геополитическо значение. Преразглеждането на директивата за гъста от 8 месеца съвета не успява да постигне обща позиция, за да се започнат тристранните преговори по преразглеждането на тази директива, която в която става въпрос за много хоризонтален подход и във връзка с Северен поток 2. В частта за Германия беше потвърдено наскоро, че от економическа гледна точка Северен поток 2 не е рентабилен проект. И оттам въпросът ми. Австрия – Предвижда ли да го обсъди в Корепер? Това е един по-скоро риторичен въпрос, но трябва да го задам. Председателството австрийското председателство ще има ли възможност да постигне неутрална позиция? Задавам този въпрос, защото знам, че а, са ангажирани австрийски предприятия при реализацията на този проект. На следващо място, вие споменахте а, Хоризонт Европа, вие казахте, че трябва целият европейски потенциал да се включи. Считам, че трябва да се направи нужното, така че в днешно време една а, втора Мария Кюри, ако се появи, да не трябва да се жени за Пьер Кюри да не трябва да ходи до Париж, за да осъществи своята научна кариера. Мисля, че не става въпрос само за нашата държава. Много държави в Европа има, в които има много талантливи жени. Следващата ораторка. Благодаря. Благодаря, госпожо министр, господин министр, за вашите презентации. Благодаря ви също за приоритета, който отдавате на цифровизацията в своето председателство, на дигитализацията. Радвам се, че мога да го, да го кажа най-сетне и не се налага да се впускам в частни дебати. Госпожо министър, вие казахте, представихте своето виждане, включително и австрийската гледна точка. И тук искам да добавя нещо към казаното от колежката Кастило Вера. Аз съм докладчик за програмата Цифрова Европа и всъщност сме обхван покрили всички точки в тази програма. Това, което говорихте вие и вашия колега колега, колега цифрови умения, киберсигурност и така нататък. И за мен това е проект е, който се надявам да бъде приоритетен за австрийското председателство, за да можем да го стартираме по съкратена процедура. Европейския съюз вече заема водещи позиции в изследванията и се надявам, че това и економически ще бъде успех. Един въпрос за отрасъла е, изследване и цифровизация вече чухме от вас, но какво конкретно имате предвид? Какви са конкретните акценти за вас и за вашето министерство, за да отчетете общо европейския аспект? Вие изложихте ясно австрийската позиция, но аз и колегите като евродепутати и като представители на Европейска комисия на парламента искаме да видим, да чуем от вас как Европа ще запази своята пионерска функция в дигитализацията. Благодаря. Благодаря. Господин Явор, от името на Зелените. Благодаря, господин председател. И аз искам да ви приветствам с добре дошли. Имам въпрос към министър Фасман. Вие отговаряте също така и за климата. Договора Евроатом има... Е, това е споразумение вече на 60 години, но реалностите в момента са много различни от ситуацията, когато бе създадено това споразумение. Това е сравнително старяло споразумение и мисля, че вече е време да помислим за неговото преработване. Има противоречия с, друго, с други законодателни актове на Европейския съюз, например Закона за конкуренцията и това се вижда от е, решение на Европейския съд. Така че ясно е, имаме проблеми с Евратом. Как може да решим тези проблеми? И как може да адаптираме това споразумение към Закона за публичните поръчки и другите основни, основополагащи договори на Съюза? Назряло е времето да се хармонизира Евратом. Въпросът ми е дали австрийското председателство ще се вземе с тази хармонизация. Благодаря. От името на ЕНС, госпожа Капел. Вие много активно застъпвате тяхната позиция на ЕНФ. Да, благодаря. Можех да прескоча двама координатори, това е чудесно. Е, госпожо министър, господин министър, благодаря ви за това, което представихте, за, а именно за представенето на приоритетите на австрийското председателство. Вие казахте, че ще укрепите промишлената политика. Това е чудесно. Ние се застъпваме за това. Ние имаме визията, че Европа трябва да увеличи с 20% промишлеността си. Това е цел и на Германия, и на други нации. Промишлеността трябва да е именно областта, в която да има повече инвестиции и повече растеж. Това е което ще допринесе за растежа и прогреса на Европа. Говорихте и за цифровизацията като една от основните стратегии. и стратегии, които ще подпомогнат иновациите. Вижда се, че на европейско равнище цифровизацията придобива все по-голяма важност. 45 милиарда потенциал за растеж на година. Това е, което казахте, че е възможно. За образованието говорихте. Днес приехме един доклад и за киберсигурността. Това става все по-важна тема. Това е едно досие, което вие ще третирате в тристанните срещи. Вие трябва много силно да се застъпите за темата при трилозите. Киберсигурността и особено съответната агенция ЕНИЗА трябва да получи повече ресурси, повече по-ясен мандат и хармонизирана схема за сертификации. Моят въпрос засяга ком... центровете за компетентност. Как смятате, че те трябва да бъдат структурирани. Те национални ли ще бъдат или как? На следващо място говорихте за търговската политика. Естествено, в, един, в такива несигурни времена търговската политика е много важна. Говорихте за Япония, за Австралия. Естествено, трябва да се съсредоточим върху такива партньори – към търговската политика и, и цифровизацията, моля ви да споменете и други мерки, които смятате да предприемете за укрепването на економическата площадка Европа. Вие говорихте за Хоризонт Европа. Сигурно ще има и допълнителни въпроси за тази програма. Това е най-голямата до момента програма за изследване но ние смятаме, че трябва повече средства за тази програма, не 100, 120 милиарда, защото смятаме, че иновации, изследвания и развитие са основните мотори на растежа. Искам да ви попитам, каква ще е вашата позиция при преговорите на многогодишната финансова рамка? Ще се застъпите ли за увеличаване на тези средства или пък ще мислите за преразпределение на средствата от структурните фондове или от фондовете за селско стопанство? И съвсем правилно казахте, има някои нови инициативи, например съвета за европейска иновация. Изследването не трябва да е само основно изследване, трябва да бъде, да има и маркетингов ефект, така е. Вие говорихте за закона за, за завода за стомана. Това е един нов закон, завод, който се стреми да има въглеродно неутрално производство на стомана – ние в парламента искаме да обвържем сред отдаване на повече средства с намаляването на въглеродните емисии. Каква е вашата позиция към тази тема? Моля колегите сега за отговор. Господин Пол Любик. Благодаря. Добре дошли на двамата министри. В Европа има подем не само заради австрийското председателство, но и, за МФР, но и заради МФР, защото се дефинират нови приоритети – Важното е да оптимизираме нашата политика и да отговорим на очакванията на гражданите. Говорихме за Европейския кодекс за електронни комуникации, гласувахме под това досие и говорихме за ценови прагове в този контекст т.е. цените да се ориентират по разходите. Много е трудно много е труден факта, че в Европа 1 е гигабайт струва 7 евро, а в други континенти цената е на 19 000. Така че това е въпрос на политика, на търговия. Въпросът ми е как виждате вие тази материя? Към господин Фасман. Говорихме за суперкомпютъра. Австрия се обяви в неговата подкрепа. Ние развиваме квантовите технологии като страна. Ако искаме да поощрим развитието на тези области, Трябват ни повече <clears throat> средства. До момента бюджети, бюджетът е заложен за 120 милиарда. Препоръчват се обаче 160 милиарда за тази цел. Как виждате вие темата? Господин Далунде. Благодаря, господин председател. Въпрос към господин Хасма, Фасман. За Хоризонт Европа най-напред за климатичните промени. Имаше одит на Хоризонт 2020. Той Целта беше 35% намаление на емисиите, но целта в проекти бе заложена на 30%. Това е една едно разминаване което бе установено при аудита. Въпросът ми е как вие ще осигурите постигането на целта 35%. На следващо място. 3% от БВП трябва да се отделят за да, от държавите членки за образование. Какво може да се направи тук? На следващо място, времевия график за Хоризонт Европа. Ако съветът обаче не иска бърз напредък, то ние също няма смисъл да бързаме. Ако няма действие, не може да има изразяване на предложение през 2021 година. Господин Елер. Благодаря. Въпрос към господин Фасман. Вие говорихте за финансовата рамка, но съвета трябва да вземе решение дали ще поддържа целта от 3% или не. Защото процентно погледнато при разбивката ще имаме от около 78 милиарда – Тоест, промишлеността трябва да даде 3%. Тоест, тези 100 милиона трябва да се третират много внимателно. 10 милиарда за селско стопанство. Но трябват повече средства за цифровизацията и за изкуствения интелект. 3,5 е, милиарда са заделени за финансовите инструменти, които не бива да идват от програмите за изследвания. Тоест, а, програмите трябва да бъдат по-добре обезпечени. И така въпросът. Съвета ще поддържа ли целта от 3%? И на следващо място. Имаме проблема, че съветът имаше трудности за синергиите три месеца съветът не можа да се обедини около една обща позиция. Съветът каза, че целта на парламента е амбициозна. Но причината е, че ние искахме да дадем възможност на съвета да действа по-бързо, защото миналия път чакахме 18 месеца. И два месеца чакахме, защото съветът не можа да постигне единство. Сега, независимо от нашите амбиции, въпросът ми е какви са вашите амбиции. И то не само във времево, а по същество, т.е. как смятате, че ще може да формулирате позиции. Господин Сориньо. Президент, Srs. Ministros, em primeiro lugar, uma das prioridades da presidência austríaca num quadro em que a ideia-chave е Европа que protege. На първо място, здравейте! Едно от, един от приоритетите на австрийското председателство е цифровизацията. И трябва да видим как да използваме цифровизацията, за да защитим да гарантираме, но в същото време да осигурим достатъчно добро включване. Аз съм докладчик в Сянка от, социал... от социалистите демократите за програмата за 2018 година, така че съм разгледал всичко това стойно. И оттам въпросът ми. Как ще решим какво да се прави от тук нататък? Една инициатива имаше от господин Юнкер. Той я започна тази инициатива. Тя включваше доста неща. Седем хиляди общини бяха включени. Трябваше да започне по време на българското председателство, но всъщност ще започне по време на австрийското председателство. И така, госпожо министър, въпросът ми е, може ли да разчитаме вашата подкрепа? Така че всички да бъдат включени в а, тази програма, без значение дали са в а, градски или селски регион. И считам, че тази програма за безжичен достъп за Европа е много важна и трябва да видим как тя се съотнася с европейските ценности, как можем да използваме тази програма, за да посеем семената на една по-сериозна цифрова идентичност. И смятам, че тя трябва да се започне, от австрийс... да започне програмата в рамките на австрийското председателство, колкото може по-скоро. Говорихме накратко и за енергетиката, но не чухме кой знае какво от вас тази комисия. Разглеждаме тези теми, възобновяемите източници, енергийната ефективност. Така че по време на австрийското председателство държавите членки трябва да подадат своите планове за действие за следващия период, но какъв е вашият вашата ангажираност с този важен план. Да, действително нямаше превод на полски, но не исках да ви прекъсвам. Слушах на английски. Мога да отговоря, да повторя на английски, ако искате. Но секретарията ми казва, че става въпрос за енергетиката. Колеги, трябва да ви припомня, че следващата точка в нашия дневен ред е с федералния министр по въпросите на, усто... на енергетиката. Така че всички въпроси от този вид може 20 минути по-късно. Но ако държите да са сега, няма проблем. Особено ако правилно съм разбрал какво сте казали, но този път ми беше малко по-трудно. Господин Салдъргас. Благодаря, господин председател и поздравление за австрийското председателство. Наистина обстоятелствен обхватен подход. Въпросът ми е за изкуствения интелект. Какво имам предвид? В Плановете на промишлеността, това са дългосрочни идеи и понякога е по-лесно да се правят. Изводи. Но какво се случва в последните пет години? Този напредък наистина е много нов заради капацитета и новите данни. Промишлеността реагира бързо, инвестициите се разраснаха и е възможно нещо в Европа да се пропусне. Имаме вече и съобщение от комисията и знаем, че в Съединените щати, в Китай има политическа реакция. Какво конкретно счита австрийското председателство, че трябва да се направи. Има ли намерение нещо да се прави или просто ще се върви както сега? Благодаря много, колега. Следва госпожа Демонте. Благодаря, господин председател. Имам един въпрос за госпожа министъра Шрамбьок. Първия въпрос е във връзка с Европа, която закриля. Вие имате този девиз, девиз по повод на миграционната политика, но а, малко ми липсва а, тук а, сериозно съдържание по повод на заетостта, тъй като за нас а, това е важният въпрос заетостта. 11 април имаше едно писмо за Apple Bank Италия във връзка с една група австрийска а, по повод на масови уволнения. На 7 юни изпратихме писмо и така не сме получили отговор. Какво може да се да даде от, като отговор при положение, че дори не се дава отговор на едно писмо? За господин Фасман е въпрос. Сега, конкурентоспособността с Китай и така нататък. И приложенията от научните изследвания, как можем тази разлика да я преодолеем и да не сме толкова назад в Европа. И не на последно място, госпожа Виеринг. Искам да ви информирам, че госпожа Кабесон Руис ще приеме всички компромисни изменения. Тя ми информира, че знае нашите компромиси, познава ги, готова е да ги приеме. Аз си казах, че 90% от становището го гласувахме, така че ще го разгледат много сериозно. Един час говорихме за целия въпрос. Имате думата. Благодаря, господин председател. Госпожо министър Шамбьок и господин Фасман. Благодаря ви, че сте сред нас. Няколко въпроса имам за Хоризонт Европа. Наистина ли съветът ще разгледа досието и е, се стреми да преговаря с нас още в рамките на този мандат. Има някои въпросителни, които възникват и се чудим как можем да осигурим взаимовръзките между специалните програми, CF e и така нататък могат да бъдат създадени. Накрая се опитвахме да говорим за възвръщаемост на инвестициите на европейско и на национално равнище. Смятаме, че трябва да се поговори повече за това, а не да се разводнява идеята за отличието и да се концентрира, концентрира вниманието върху разширяването на дейностите. Какво смята съвета и европейското и австрийското председателство, що се отнася до използването на средства от кохезионните фондове за подкрепа на възвръщаемостта на инвестиции на национално равнище. Благодаря. Благодаря много, госпожо, за вашия въпрос. И сега давам думата на нашите гости за отговори. Нека да започнем с госпожа Шрамбьок. Имаше някои въпроси конкретно към нея. И след това господин Фасман. Благодаря много. Благодаря и на всички ви за интересните идеи, поставените от вас въпроси ще започна с отговор по темата Цифрова Европа и тази програма, която се спомена нееднократно. Председателството горещо при подкър... приветства предложението за програмата за периода 21-27 година. Това наистина е, е присъствие на Европа в бързо променящия се цифров свят. Това е необходимо и това предполага инвестиции и добро финансиране. Досието е много важно за нас подкрепяме го и искаме да се спрем на някои темите, например високоскоростни компютри, кибер сигурност, цифрови умения, въвеждане на оптимално използване ползване на цифровия капацитет и оперативна съвместимост. Нека да започна с разширените цифрови умения. Понеже ме попитахте за Digital Europe, за нас това е основна тема. Проучванията показват, че голяма част от европейските граждани имат ограничения или изобщо нямат цифрови умения, а това е пряко свързано с възможността им за получаване на заетост, настояща и бъдеща. По отношение финансирането и финансовата рамка. Накратко, Финансовите аспекти на МФР се разглеждат в цялост. Съвета работи на пълни обороти за МФР на ниво министри. Още на 14 май бе даден старта и ежеседмичните срещи продължават по този път. Трябва да постигнем обща концепция за дигитализация. За киберсигурност места. Тук нееднократно се спомена тази тема. Те, агенцията ЕНИСА също след сериозните усилия на естонското и българското председателство, за които сърдечно благодаря, на 8 юни бе проведен общ подход за тази агенция с големи усилия и в тясна връзка с парламента. Така и смятаме да продължим. Важно е да кажем, че темата киберсигурност трябва да присъства във всички сфери. Цифрови умения до иновациите и безопасността. И още една важна тема създаване на иновационни хъбове. За мен това е много важен въпрос. Много добро развитие на европейско ниво, което се забелязва не само в Австрия, но и в различни други страни. Киберсигурността е обаче е от национална компетентност и тук ЕНИСА може да посредничи, да предоставя умения, да подкрепя, но киберсигурността остава в ръцете на държавите членки и съответно инвестициите са техни. Освен това, друга важна тема, която се спомена – тази тема е, е към въпроса как Е, малките и средни предприятия могат да бъдат конкурентоспособности, е, конкурентоспособни в цифровата сфера. Тук е много важна темата информация за по обществения сектор. Очакваме бърз напредък, включително и за достъп до информация за изследователски институти от една страна и мисля, колегата Фасман ще се съгласи, че това се отнася и за приложните изследвания. Можете да разчитате, че ще търсим бързи и сериозни резултати. Темата за промишлената стратегия бе поставена. Тук е, има е, е необходима общност на промишлена политика. Как? В момента готвим документ на председателството. Ще бъде готов през септември и ще пред, предложим и механизъм за мониторинг в тази област. И идеята е да има равен шанс в различни области. Не е въпроса промишлената политика да има примат над екологията и устойчивостта, но някак си забравяме къде е ядрото на Европа, къде, се, къде е голямата заетост и цифра цифровизацията, роботите, изкуствената интелигентност ще ни помогнат да създадем работни места. Това е отговор и на въпроса към нашето председателство в основните акцента. Знаете, основен приоритет е Европа, която защитава. Втората тема е дигитализация, като основа за благосъстояние и конкурентоспособност и тук се включва и защита на работните места в Европа. Защото успеем ли да привлечем или да завърнем в Европа циф различни видове индустрия, ще дадем заедно с цифровите умения и способността да предоставим дейности с нов профил. Е, един ваш въпрос, който ще предам на финансовия министр и съответно вашите, ще придвижа вашето писмо за отговор. Е, бъдете сигурни в това. Автомобилостроенето. Двояк въпрос. От една страна търговията при повишените американски мита комисията ще търси възможно най добри решения. Факт е също, че на първия етап тук се определят насрещни мита за стомана и алуминий. Ние заедно реагирахме адекватно, т.е. единна европейска позиция. Същото трябва да сторим и ако бъдат наложени мита на автомобилите. Но разбира се, нашето желание като председателство е да строим мостове, за да не се стига до това. Въглеродният двуоки, двуоки са и емисиите. Работим съгласувано с Министерство на екологията. На намаляване на въглеродните емисии са важни, но не за сметка на индустрията. Нуждаем се от балансиран пакет, който дава възможност на фирмите да се адаптират. Важно е да подчертаем още веднъж, че дигитализацията е многолика. Изкуствената интелигентност е, е в центъра на вниманието ни. Става дума за достъп на малки и средни предприятия за достъп до данни и използване на изкуствената интелигентност. Благодаря ви за идеите, които споделихте тук. Най-голямата голямото предизвикателство за една средна структура в Европа е да не губим връзката и да подпомагаме средните предприятия за изграждане на рамка в темата цифрова Европа, изследвания и иновации, е, и да, да, да, да, е, е, въпросите за регулаторните коти, както ги наричаме изкуствения интелект. Благодаря ви. Надявам се, че отговорих на повечето въпроси. Благодаря и за идеите. Ако имате още въпроси, съм на разположение за двустранни разговори. Благодаря. Председателят, благодаря госпожо министър за всички отговор. И сега господин министър Фасман, моля ви да отговорите вие. Госпожа Ван Брент тък му излезе, аз исках да й отговоря. нищо няма да се загуби в, цен, в цифровата ера. А е, тя трябва да се подготви за матча, за това си тръгна. Е, има още 6 часа. Така или иначе, ще отговоря на въпроса, защото той е много важен. Госпожа Брент. Говори за стратегията и за стратегическия подход. Абсолютно е права. Е, наистина трябва да подхождаме стратегически и трябва да се съсредоточаваме върху тези нещ... въпроси, които върху тези инициативи, които са важни за социалното развитие на Европа и за растежа. Естествено, Хоризонт Европа. Тук е, има един добър баланс между стълб 2 и 5 кластера – всеки от тези пет кластера описва един голям изследователски въпрос, включително и стратегическите насоки в рамките на кластерите. Кластерите са клима, е, климат, енергетика, сигурност, е, общество на сближаването, така че наистина това са големи теми, по които се ориентира Хоризонт Европа. А, освен това, тук има и едно изследване заложено отдолу нагоре, където има възможност изследователите в Европа да развият своята, своето творчество и да предложат свои стратегически важни перспективи. Неща, които идват от служителите или от, на моето министерство или от комисията, е, това са чудесни идеи, но те не винаги са непременно и, и иновативни. Така че хубаво е да чуем и гласа на изследователите. Мисля, че тук има добър баланс в хоризонт Европа. Е, госпожа Брент спомена и нещо друго. При всички тези въпроси за цифровата цифровото развитие, е, винаги трябва да мислим за хората, които е, работят, но са над 50 години и имат нужда от допълнително обучение за работа с високите технологии. Сега не става дума за въпрос, който трябва да се реши от дадена институция, от моето ми, министерство. Министерство, например, мисля, че това е въпрос на държавите членки. Господин Краснодепски, вие зададохте два въпроса. Госпожа Склодовска трябваше да мине по много трънлив път в своята научна кариера. Така е. В Хоризонт Европа госпожа Склодовска е, щеше да има по-лесен път. Защото ние имаме индивидуализирана подкрепа. И тя, може, тя щеше да я получи с един грант и, и от различен вид – и щеше да получи 1,5 или 2 милиона евро. И тя щеше да изгради така своята група. Тази инициатива се нарича ERC. Е Чрез нея може да подкрепяме млади учени. Госпожа Склодовска не би трябвало днес да, да се омъжи за учен, който да й помогне в кариерата. Въпросът за пола не е решаващ <clears throat> в днешно време. Проектите се избират на основа на своите предимства и има ясна заложена перспектива на половата принадлежност. Господин Явор. Вие зададохте въпрос към председателството. Вие сте притеснен при задаването на въпроса, аз обаче съм притеснен от отговора, защото тук има една критична перспектива на Австрия към атомната енергия. Е, тази перспектива не се е променила. Австрия се застъпва за промяна на договора Евратом. Ние искаме да премахнем целта за подкрепа, но да остане и да надградим над перспективата за защита. Искаме да има честно, честна конкуренция между различните енергопроизвеждащи технологии – и искаме процесите за вземане на решение да се, да се взимат демократично. Искаме да усилим демократични елемент. По време на нашето председателство обаче ние няма да, да работим по Евратом. По него ще работи румънското председателство. Причините са много ясни. Госпожо Капа. Тук ли сте? А, тук сте. Добре. Вие, господин Елер, зададохте въпрос за финансирането. 120 милиарда дали са достатъчни? Ако са повече от 100 милиарда, аз няма да се. няма да имам нищо против. Аз бих приел каквато и да е сума. Но а, в, крайна, в крайен смисъл съветът по общи въпроси решава въпросите за бюджета. И... Но смятам наистина, че една от бъдещите задачи е да усилим изследванията и науката в Европа. Освен това, госпожо Капа, зададохте следния въпрос. Каква е връзката между структурните фондове и Хоризонт Европа? Как ще изглежда това свързване, ще видим. Но съм благодарен и се радвам, че има тази връзка – Структурни фон... Структурните фондове създадоха много магистрали и много мостове. Може би може тези средства да се използват и за изследователски институции. Господин Рюбик, зададохте интересен научен въпрос, т.е. отношението между квантовия компют и HPC. Това са технологии на, бълга... на, на бъдещето. Но технологията HPC служи за изчисление на, на много сложни модели и, за, и така се спестяват определени експерименти. Е, Тук се задейства молекулното ниво, симулират се молекули и се тестват качествата на материалите. Материалите имат естествено много молекули. И за тази цел е, изчислителната мощност трябва да е много висока. Но квантум компютинга е нещо друго. Това е нова форма на компютърна архитектура. И мисля, че е хубаво, че Европа инвестира в двете технологии. При HPC какво не може една национална държава? Една национална държава не може да навлезе в големите технологии. Ако нашата политика е, раз, е, е фрагментирана, то ще сме много, много назад след Китай и САЩ. Ако обаче действаме заедно, имаме шанс да поемем една от водещите роли. Защото финансовите ресурси ще се обединят. Това въжи и за другите технологии, т.е. трябва да подкрепим квантум компютинга и HPC. Председателят Бусек ме гледа вече изподвежди. Още един въпрос да взема. Но ако не може да отговорите сега, след малко, след малко ще имате възможност. Ähm, Искам да отговоря на госпожа Монте. За приложението и за пропаста между релевантно, социално и приложимо релевантните изследвания. Да, така е. Това е въпрос на административни процедури. Тоест, в... кога човек може да създаде едно предприятие, с, как... с какви средства и каква е отговорността на един предприемач? И какви са предимствата човек да е предприемач или пък служител някъде? Тук САЩ са по-напред. Но тук може да ни помогне, помогне а, стълб 3, т.е. съвета за научни изследвания, за иновации, извинявайте. А, може да се идентифицират технологии, които могат да ни осигурят напредък. За този трети стълб иновации. За този стълб ще говорим с комисията. Е, на мен лично някои подробности не са ясни. Е, що се отнася, например, за дисруптивните технологии? Как ще ги идентифицираме? Въпросът е обаче да имаме тази тема на дневния ред – и да говорим за изследванията и тяхното въздействие. Това според мен за момента е много важно. И може би още нещо, така няма да трябва да отговарям на този въпрос следващия път. Господин Сорино. Сориньо. Тази сутрин сте говорили за намаляване на за енергоспестяването, за енергетиката. Искам да ви кажа следното. Енергетиката е кластър 3, стълб 2. 15 милиарда са заделени за изследвания в областта на енергетиката. Те, това е поне началото. Може да се очаква на национално равнище държавите да тръгнат в същата посока и от 15 милиарда може да имаме много по-голяма сума. Университети, институти, те могат също да се включат в тези изследвания. Добре. Точка слагам тук. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър, господин министър. Благодаря ви. За нас беше чудесна възможност да ви чуем и да говорим по тези важни въпроси. Желаем ви всичко хубаво, защото много зависи от вашето председателство. Благодаря ви за подготовката и за вашата готовност да отговаряте на наши въпроси. Мадам.

some questions on energy issue uh, has been, have been Някои от въпросите свързани с енергетиката бяха споменати, но сега ще чуем още веднъж министъра Ханс, Хайнц Фасман. Той ем, ще замести Елизабет Кьостингер, австрийски федерален министр по въпросите за устойчивостта и туризма и най-общо казано енергетиката. Някои въпроси бяха вече е, поставени и им беше даден отговор, така че не е нужно отново да ги задаваме. Аз самия ще задам и въпрос за енергетиката, но не съм го задавал преди това. С това ще го ставам сега. Уважаеми господин министър, искаме да ви помолим да започнете. И разбирам, че по време на австрийското председателство вашата отговорност и по-конкретно вашата колега Елизабет Кьостингер ще отговаря за пакета за чиста енергия. Частта за енергетиката от програмата за свързане на Европа, инструмента за свързане на Европа и инвестиционните проекти в областта на енергийната инфраструктура. Много важни въпроси за нашата комисия. Тъй като ние като комисия отговаряме изцяло за енергетиката. Въпросите свързани с енергетиката. И сега да ви помоля да започнете с вашето представене и изложение. Заповядайте. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа, първо, благодаря най-сърдечно за поканата да говоря пред вашата комисия. Представлявам Елизабет Кюстингър която от неделя е, е майка на син на име Лоренц Йоханес. Е, и все пак аз ме натовари да ви предам най-сърдечните и поздрави. Аз благодаря и на българска българската министърка госпожа Петкова и на нейната естонска колежка госпожа Симсон, както и на колегите от Австрия и България, които, с които работихме в рамките на председателското трио. Бе свършена сериозна работа и мисля, че през Последните месеци постигнахме сериозен напредък и сега вече задача на Австрия е да продължи с тези успехи. Госпожа Къстингер е която ще се върне на работа и тя ще бъде двигателят на енергийната програма на Европейския съюз и бихме искали като истински подобаващи председатели на съвета, да бъдем честни посредници и да отстояваме европейските интереси. Целта е силна европей... силен европейски енергиен съюз който създава предпоставки за конкурентоспособна, устойчива енергийна система с а, носещ важна роля на възобновяемите енергоисточници. Надяваме се, че с конструктивно сътрудничество с всички европейски институции, особено с Европейския парламент, да отбележим важни стъпки по този път. Вярваме също така, че постигнат приятия до сега подход, а именно холистичен по отношение на енергийната политика и политиката на климата, трябва да бъде все така важно. Три са акцентите на нашето председателство. Пакета чиста енергия, Clean Energy Package. Искаме да приключим всички законодателни актове по този пакет, като като ще продължим работата по другите досиета. Неодавна бяха проведени три, тристранните срещи по трите, бяха приключени ам, преговор, тристранните преговори по трите а, правни акта по пакета чиста енергия и всичките са в духа на Парижкото споразумение. Регламента за управлението, директивата за енергийна ефективност и тази за енерги... възобновяемите енергоисточници. В този контекст искаме да благодарим и на докладчиците по този досиета, господин Турмес, господин Похе и господин господин Бланко Лопес. Вие работихте целенасочено с българското председателство и постигнахте истински европейски резултати с комисията. Благодаря най-сърдечно и на членовете на вашата комисия за ангажимента, готовността за компромис и това, че взехте въпроса при сърце. Приключването на тези правни актове са от сериозни сериозна полза за Европа. Целите по климата 2030 година, които са много важни и е, присъстват тук и ние смятаме, че за конференцията на страните КОП-24 в Катовица ние сме добре подготвени като Европа. Останалите досиета е, е досието за вътрешния пазар на електроенергия, е, който е тема посветена на регулатора и обезпечението с доставки. Няма да загубим, разбира се, и връзката с парижките и критерии. Освен това, имаме досиета за ново оформяне на пазара за вътрешния европейски пазар за електроенергия, като част от чистата енергия, за всички европейци. Това са регламенти и директиви, които залагат, очертават жалоните на бъдещия пазар. Особено регламента за пазара на електроенергия е тема, по която австрийското председателство ще търси решение в полза на европейските граждани. Да бе по-висока конкурентоспособност и нашата обща цел ще бъде по-добре функциониране отваряне на този пазар. Чувам, че има теми, които будят а, а, така противоречия. Поглеждам надясно небе с основание. Въпроса за механизмите и капацитета несъмнено е важна тема и тук ще се очакват компетентни решения, включително и с а, а, в съответствие с нашите задачи. След това при включването в пазара пазара на новите енергоисточници и равни шансове за всички също присъстват като цели на регламента. Освен това, ще укрепим правата на потребителите, за да можем чрез новата енергийна директива да постигнем по-добър резултат за всички тях. Активната роля на потребителите на пазара за електроенергия е важен момент от постигането на поврат в енергийната политика. Освен това се вземат предвид превенцията в областта на отрасъла енергоснабдяване като допълнение към директивата и регламента. Защото дори ако пазарите на електроенергия функционират добре, може да възникне ситуация свързана с риск от криза в енергоснабдяване, електроснабдяването. Не бива да изключваме тази възможност. А това е особено важно, тъй като в момента пазар на електроенергия е трансграничен и в широка мрежа. И едно, е, проблеми в една държава членка може да предизвика затруднения в други държави членки. За това е необходимо да имаме общо европейски инструментариум за превенция и справяне с кризи в електроснабдяването. Австрия ще се опита през второто полугодие на 2018 година да продължи преговорите в Европейския парламент конструктивно и резултатно. Друго досие се отнася до така наречения регламент ЕЙСАР, Агенцията за взаимодействие на регулаторните органи в областта на енергетиката, ЕЙСАР, казах, агенцията добива все по-голямо значение в рамките на пакетите чиста енергия за всички европейци. И агенциите трябва да бъдат приведени в съответствие с актуалното състояние състояние на пазарите и процесите. Вие имате думата на австрийското председателство, че ще търсим и намерим балансирано решение с отчитане мнението на държавите членки, както и ефективността при разумно ползване на ресурсите и спазване на субсидиарността. Нашата програма вашата програма, т.е. програмата на всички нас, е много амбициозна и много плътна. От 17 и 18 септември предвиждаме в Линцне формална среща на министрите по въпросата на енергетиката. Ще работи много за постигане на консенсус в съвета е, по останалите досиета, за които говорих. Друга тема от на нашето председателство е, е преразглеждането на директивата за единния пазар на газ. Дебата започна по време на българското председателство в формат работни групи на съвета. Има различни позиции, редица правни и технически въпроси, които трябва да намерят своето решение. Това досие за много държави членки е, притежава и много сериозна политическа окраса праска. В момента процесът е забавен. Корепер върна досието на техническо ниво поради е, неуредени въпроси. Ще продължим да работим по този въпрос. Зная, че парламента е готов да започне междуинституционални преговори. Втория акцент иновативни енергийни технологии. Иновациите несъмнено е от ключово значение в енергийния съюз и е, въпросната неформална среща на министрите на 17 и 18 септември ще има за цел да разглежда иновативни да разгледа иновативните е, технологии. Е, девизът е Charge for Change с акцент нови технологии за съхранение и акумулиране на енергия и нови технологии за поврата в енергетиката един, на 20 и 21 ноември ще се проведе, във Виена ще се проведе а, конференцията за 11-я план СЕТ, отново с акцент интелигентни и стабилни градове и сгради без съмнение важна тема, защото можете да економисвате енергия колкото щете, ако строител, градоустройството и строителството изразходват много енергия, резултатът няма да е сериозен ние искаме енергийна ефективност в и промишлеността, както и работа за постигане на целите на Европа 2030. И ще обсъдим потенциал за финансиране на Европа за възобновяеми енергоисточници. На 27 април проведохме работна среща на високо ниво в Виена. За наша радост и комисията и парламента бяха представени. Парламента от Клод Тюрме. А, Европейския фонд за е, стратегически инвестиции в своя в лицето на своя представител Вилхам Монтара. Молтера също представи въпрос. Е, така че е, тук наистина Искаме да засилим интереса към финансирането на нови проекти. И е, трето, третия акцент Международния енергиен хъб Австрия да насърчим трансграничното и надведомственото разбирателство. Смятаме, че Виена и Австрия едва ли не са предопределени за тази роля, защото в Виена са, работят юни до Сеафор Ол енергийната общност за Юго-Источна Европа и други такива организации. Това за нас е задължение. На 15 ноември ще се срещнат генерални директори във Виена представители на европейски министерства, представители на международни енергийни организации. Ще говорим за декарбонизацията и иновативните енергийни технологии. Австрийското председателство ще работи на всички нива за сътрудничество с Западните Балкани. Изправени сме пред големи предизвикателства и ми се ще е да ги посрещнем заедно. Радвам се и това не е просто а, банална учтивост. Радва, ще се радваме заедно с всички европейски институции да работим през следващото полугодие. Имаме амбицията да отбележим напредък по пътя към енергия устойчива, енер... конкурентоспособна за едно такова бъдеще на Европа чрез е, възобновяеми енергоисточници. Надяваме се заедно да изградим рамката за това. Благодаря за поканата, за възможността да ви представя нашите приоритети. С радост и интерес очаквам вашите въпроси. Като честно си признавам, не зная дали ще мога да отговоря така компетентно и речовито, както би го сторила госпожа министър Къстингър. Благодаря ви. Председателят, уважаеми господин министър, благодаря ви. Позволете съвсем честно да кажа, както виждате, ние сме искрени хора тук в парламента, че речта Та е беше по двойно по-дълга от очакването, но няма проблем, защото вие представихте вашата колежка, госпожа Кюстингер, която не присъства лично. Така че очаквам от вас кратки отговори, като най-важното за нас е да предпоставим нашите въпроси, коментари, опасения с молба да ги предадете на колегите от австрийското правителство. Така че разбирам, че, както казахте, че вашите отговори може би няма да отговорят на очакванията ви. Това не е точно вашия портфел като министр. Разбираме го, направихте подробна, чудесна презентация, а сега въпроси и отговори разговори. Приканвам колегите да бъдат възможно най-кратки. Изоставаме с времето. 6 и половина точно ще а, трябва да приключим, а имаме още пет точки. Една от които е рамковата програма в две части. Така че имаме много за какво да си говорим, а не можем да останем нито минута след 6 и половина, тъй като няма да има превод след 18.30. И така е, давам думата за въпроси, възможно най-кратки. ЕНП. Кристиян Нискайш. Благодаря, господин председател. Не знам дали имам толкова въпрос, колкото а, просто една бележка. Аз съм докладчик за регламента и директивата за дизайна на еле... пазара на електроенергия. Надявам се, че ще можете да постигнете заедно с парламента компромис. Вие споменахте механизма за капацитета. Това е нещо, което фигурира и в регламента и в директивата, която също се занимава с енергийната бедност. Доста разнопосочни са позициите от страна на парламента и от съвета. От страна на парламента аз съм много отворен към а, приближаване, но ако парламента има едно обединено и ясно а, гледище за силен мандат, като че ли в а, съвета има разединение и вашето предизвикателство е доста сериозно, така че късмет ви желая. На второ място вие споменахте директивата за гъста, колко е важна за вас. Искам да разбера дали имате някаква идея как ще се преодолее блокажа в съвета, който в момента се наблюдава, дали някакъв нов подход предвиждате, защото от наша страна ние работим много усилено. Е, често до вас е точно докладчика, господин Бузек. От страна на парламента мисля, че ние ще сме, е, ще държим много да се предвижи това напред. Имаме европейско законодателство за европейската инфраструктура и е логично да се прилага в цялата инфраструктура в Европейския съюз. Въпрос ми е как да преодолеете блокажа, виждате ли начин? Благодаря с социалисти и демократи господин Бранко Лапес. Благодаря господин председател. Работим по пакета за чистата енергия в парламента от година и половина. Това е най-големия преходен пакет за енергетиката в Европейския съюз по време на българското председателство. Успяхме да постигнем с гласие по три от досиетата е ефективност, енергийна ефективност, възобновяеми източници и управление. А сега трябва да се вземем с останалите досиета и времето напредва. Трябват ни инструменти и рамки, за да можем да осъществим нашите ангажименти в областта на климата и трябва да заменим традиционните източници на енергия енергия с възобновяеми такива. Това не означава обаче да зарежем изцяло регионите, в които този тип, които са се издържали от традиционна енергетика в миналото и зависят от нея. В този смисъл, какви са приоритетите на председателството за тези досиета и как ще се справите с преодоляването на зависимостта от въглерод е, и как ще се справите, как ще подпомогнете регионите, които зависят от традиционните източници. Аз съм впечатлен от вас, господин министър. Мисля, че сме в добри ръце във ваше лице. Господин Краснодемски, Благодаря, господин председател. Аз ще се върна на моя въпрос от преди това. Ще повторя въпроса си. Може ли да узнаем дали австрийското председателство ще работи по директивата за газовия пазар в Корепер? Предполагам, че а, ангажимента на едно австрийско председател, а, едно австрийско предприятие за този проект няма да попречи на австрийското председателство да се включи в разрешаването на този проблем. От друга страна, ще има ли различен подход за пазара и за стратегическите резерви? И нещо друго, което въжи много с голяма сила за вашата държава, тарифните зони и правомощията на Европейската комисия при установяването на тези тарифни зони. Алде, господин Патърсен. Благодаря много, господин председател. Благодаря и на вас, господин министр, за вашите бележки. Сега всички ще сме изключително заети по време на вашето председателство, не само с вече споменатите а, досиета по гъста и електричеството, електроенергията, но доколкото разбрах от вашето въведение, вие казахте нещо типа, че днешният пазар на електроенергия е на границата на природата. И аз бих поставил това под въпрос, защото само половината от европейския трансграничен потенциал е използван миналата година. Така че пред, а, извинявайте, т.е. е трансграничен този пазар по а, своето естество. А, та според мен председателството, а, предизвикателството за австрийското пред, председателство е, е, че не е достатъчно трансграничен този пазар. Ето защо смятам, че вие трябва да подчертаете важността на това да има реални а, трансгранични потоци, защото в момента реално нямаме вътрешен пазар на енергетиката и това води до много сериозни последици. Цените са по-високи, отколкото трябва, не постигаме нашите цели по отношение на климата и Парижското споразумение. Бихме могли да имаме много повече възобновяеми и източници в нашите мрежи, ако имахме повече а, трансгранични потоци. И много сериозни въпроси и предизвикателства стоят в нашите дискусии със съвета по именно този въпрос. И затова въпросът ми към вас е съвсем прост. Ще имате ли пазарно ориентиран подход в това отношение? Ще подчертаете ли важността на трансграничния а, обмен на енергиен поток, защото именно тук можете да направите нещо, което да има огромно значение за всички европейци. Благодаря. Зелените. Господин Бададе Явор. Благодаря много. Искам и аз да се присъединя към а, колегите, които споменаха а, организацията на пазара на електроенергия и другите директиви и регламенти. Особено ме вълнува а, австрийската позиция а, и парламента и комисията са се ангажирали с прилагането на а, механизмите за капацитет, за да има повече а, трансграничен обмен и също така да се въведат а, ограничения за въглеродния двуокис. Всичко това се обсъжда, поставя се под въпрос от някои държави членки. Както казаха предишните колеги, ще бъде изключително трудно да се намери съгласие между парламента и съвета и от тази гледна точка съм изключително заинтригуван от австрийската позиция по тези въпроси. Трансграничния характер на потоците и така нататък. А що се отнася до а, к, директивата за гъста, това също ще бъде една голяма дискусия в следващите мести. Благодаря. Го, го е господин Неотис Ликиотис. Благодаря, господин председател. Благодаря. Господин министр, добре дошли при нас. Един въпрос, който не бе засегнат до сега. За всички нас енергията е обществено благо. Тоест, всички трябва да могат да имат достъп до ефтина енергия. Въпросът ми е, какво смята да направи австрийското председателство, за да подкрепи нашата инициатива за справедливо разпределение на енергията – и добър достъп на потребителите до енергия. И тук имам предвид специално уязвимите групи. На следващо място укрепване на, на сътрудничеството и конкуренцията. Често сме обсъждали този проблем, именно проблема с енергийната бедност. Има много граждани, които страдат от енергийна бедност. Въпросът ми е, като председателство, какви мерки ще предприемете за решаване на проблема, така че уязвимите групи, на тях да им бъде помогнато и как австрийското председателство може да изработи една обща дефиниция за енергийна бедност. Критиката е, че това не се прави нито от съвета, нито от комисията. Няма предложение за борба срещу енергийната бедност. И на последно място. Какво става с нашите вътрешни енергийни източници? Имаме нужда от независимост, енергийна независимост – а в източното Средиземноморие, Кипър, там има залежи. Има природни природни богатства. Как може да бъдат използвани тя? Те. Барбара Капа. Благодаря. Основните най-важни неща са енергетиката бяха спомената пакета за чиста енергия, с инструмента за свързване на Европа и инвестиционните проекти в енергийната инфраструктура. Тази сутрин гласувахме три досиета от пакета за чиста енергия, а именно за управлението на енергийната ефективност и преработения текст на директивата за енергетиката. Бе казано, че предстоят още три досиета. Директивата и регламента за вътрешния пазар на електроенергия, риска в сектора и ЕСА. Това, всички тези досиета са много важни за пазара на електроенергия и пазара на газ. Както казахте, в бъдещата многогодишна финансова рамка ще се заложат 8,5 милиарда за инвестиции в енергийната инфраструктура. И тук имам предвид разширяването на интерконекторите и прилежаща инфраструктура. Моят въпрос е ще има подкрепа с 30% за проектите от общ интерес. Може ли да ни кажете какви са, кои са проектите, които са в списъка на австрийското председателство, проектите от общ интерес, които ще бъдат подкрепени. Господин Рюбик, последен оратор. Имам въпрос и молба. А тук имаме така наречения панел СТОА. В този панел ние се занимаваме с различни нови стратегии, които се опитват да разрушат фрагментираното знание на събрано в Европа, т.е. да се разрушат силозите, фрагментацията. И тук имаме предвид оценката на масовите данни, имаме предвид знания натрупани в областта на изкуствения интелект. Ето един пример. Берек, който отговаря за цифровия вътрешен пазар. Би трябвало да има отдавна платформа с ЕСА, т.е. Агенцията за, вътре, за, електрич, за пазара на електроенергия и би се очаквало сътрудничество с ЕНИСА. Но до момента не зная да има такава платформа за сътрудничество, в която могат да участват и други институции и агенции. Е, искам да ви помоля австрийското председателство да предприеме инициатива за едно такова сътрудничество. Благодаря, колеги, за вашите въпроси. А, още един въпрос. Добре. Аз исках да задам въпрос в началото, но явно не сте ме видели. Благодаря, че ми давате думата. Професор Фасман, искам да ви вменявам отговорност, но в Австрия имаме проблем за надежността, що се отнася до климатичните цели – и енергетиката тук играе голяма роля. Като помислим за въглеродния си отпечатък и емисии, ми трябва да кажем, че от години не ги намаляваме. Всички цели сме ги надхвърлили, за съжаление, в негативен смисъл. Хубаво е да се каже, искаме да постигнем това, това, но, но в самата Австрия нищо не правим. Една тема, която сигурно ви интересува като енергиен експерт и учен. Експерименталният реактор, фузионният реактор ИТЕР във Франция. Какво е вашето отношение към него? Тоест, вашето отношение и австрийското отношение към реактора. Благодаря за вашия въпрос. Искам да добавя – Вие казахте енергийния съюз. Казахте, че той е основен за енергийния пазар и енергийната сигурност. Нека приключим завършването на структурата на пазара за електроенергия. Важна е дефиницията, дефиницията за интерконекторите – Това е дефиницията от директивата. Трябва да я приключим, трябва да приключим работата по нея. За преработената директива за гъста имахме една подобна дефиниция на интерконекторите. И има го много съмнения в съвета за, по, по дефиницията. Нещата тук са сходни. Въпросът ми е – как смятате да усъвместите тези две дефиниции? Дефиницията за интерконекторите от директивата за гъста и директивата за електроенергията. Ако нямаме такава дефиниция, няма да може да приключим нашите преговори под австрийско председателство. Искаме да ви окоръжим да започнете дискусии за преработване на директивата за гъста. Това беше мнението и на други колеги. Уважаеми господин министр, ценим вашето присъствие, и, но искаме да ви, искам да ви помоля за кратки отговори. Е, най-важното е и да препратите нашите въпроси към госпожа Костингер, федерален министр за туризъм и устойчиво, разпи, раз, е, устойчиво развитие и енергетика. Защото за следващата половин година ще си сътрудничим с госпожа министърката по именно тези важни въпроси, пазара на електроенергия – пазара на гъста и енергетиката. Имате думата. Благодаря. Наистина, въпросите ще бъдат предадени на госпожа министърката. На колежката Къстингър ще предам моето впечатление за това в кои области се движат дискусиите, къде ли живеше интерес. Господин Краснодепски. Ще започна с вашия въпрос. Въпроса за а, директивата на вътрешния пазар за гъста. Няма консенсус между държавите членки. Това казва Корепер. Така е, трябва, трябва допълнителни преговори в работната група и трябва да видим да постигнем съгласие, госпожин, господин Карин. Вие с оптимизъм гледате на преговорите, дано наистина оправдаем вашите очаквания. По принцип. Разнообразяването на газовия транспорт и доставките от различни страни – това според нас е положително развитие за сигурността на доставките. Но ясно е, че всичките тези инфраструктурни проекти трябва да са в унисон с европейското законодателство. Господин Петерсън, вашият аргумент беше трансгранично сътрудничество в областта на електроенергията. Капацитетите не се използват. Така е. И това е една от целите на регламента за пазара на електроенергия. В тристранните срещи ще трябва да мислим за по-амбициозни решения. Искаме подхода да се основава на пазара. Това беше вашият въпрос. Тоест, дали вярваме на, в пазара? Да, вярваме. Но също така казваме, трябва да вземем предвид сигурността на доставките, да я осигурим, защото пазарът трябва да бъде в някои области регулиран. Два пъти господин Каринс и господин Явор говориха за мощностните капацитети – и за финансирането на една предварителна услуга. Е, и тук има нужда от баланс между екологията и сигурността на доставките. Това е централният въпрос. Има гранични прагове, т.е. каква е възможността и какво е, каква е допустимата стойност на CO2 при производството на една електромощност. Това ще се обсъжда, защото всички нормативни разпоредби е, предпоставят трудни за вземане решения. Господин Силикиотис, вие говорихте за енергийната бедност. Много интересна тема. Е, социално и политическа релевантна тема. Тук националните системи за подкрепа е, трябва да играят основната роля. Общината провинциите или държавата трябва да са на първата линия, когато става дума за подкрепа и борба срещу енергийната бедност. Собствени е, е, альтернативни източници, енергийни източници, те да бъдат раз, разширени, да, това ще бъде поощрено в рамките на директивата. Госпожо Капел, инструмента за свързване на Европа. Това е важен инструмент, така е. Трябва ни силна инфраструктура, за да може да използваме целият потенциал на възобновяемите източници. Ето, например, вятърната енергия в Северна Германия. Тя генерира свръхмощности. Въпросът е обаче как тази енергия да бъде използвана в, в юга, в южната част на страната. Става дума за транспорт и транспортна инфраструктура. Затова инструментът за свързване на Европа тук наистина е много важен. Сега за списъка от проекти на, общи, от, на, на проекти от общ интерес нямаме позиция. Искаме да изчакаме дискусията в съвета, процесите текат. Господин Фройнд, говорихте за проекта ИТЕР. Какво е моето отношение? От физиката знам за а, атомното, а, а, за ядреното сливане. И аз изпомням вдъхновението на нашия учител, а, когато говореше за ядрения разпад и за възможността той да бъде използван като, а, като извор на енергия. ИТЕР е проект за, на, на основните изследвания и аз мятам, че те са много важни. Казахте, че трябва да сме надежни в областта на екологията. Нашата мисия 2030 е си поставя много амбициозни цели. 30-45% трябва да са възобновяеми енергийни източници. Искаме в областта на електроенергията да имаме 100% енергийни източници. Това би трябвало да е възможно. И при въглеродните емисии – е, целта ни е намаление с 36% и увеличаване на енергийната ефективност от 25 до 30%. Така че целите са ни амбициозни. И когато, може би след една година се видим, е, зная, че ще ме питате критично до каква степен сме постигнали тези цели. Това се го знае. Господин Бусек, говорихте за интерконекторите. При подготовката за това заседание аз се запитах какво са интерконекторите. Вече знам какво са. Трябва да се обединим около една дефиниция за интерконектори, но не сме сигурни, че тази дефиниция трябва да е единна за 100%, защото има интерконектори за електроенергия и има интерконектори за газ. Не зная дали трябва да има единна дефиниция на интерконектора като такъв, но ясно е, че ни трябва дефиниция. Това беше. Това бяха въпросите, които си бях записал, но госпожа Къстингер естествено може да, да, да даде допълнителни писмени отговори. Благодаря, господин министър. Ние ще изчакаме госпожа Къстингер. Може би може да дойде с детенцето си на последващ разговор с нас. Благодаря ви за вашето посещение. Ladies and gentlemen, let us go ahead. Uh, we've got next point on... Продължаваме с следващата точка от дневния ред. Посещението на Норберт Хофер, австрийски федерален министр на транспорта, иновациите и технологиите. Чудесно! Заповядайте, господин министр. Well, uh, много важни въпроси за нас са това. Инструмента за свързване на Европа. Програмата за космическото пространство. Никога преди не сме имали такава значителна програма в областта. И естествено ние искаме да говорим повече за електроенергията, и за гъста. Ако мога да ви попитам, господин министър, дали ще започнете с вашата презентация? Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, послушах малко дебата ви по енергийната сигурност, много широка тема, която разкрива колко е важно Европейския съюз да да бъде единен по важните политически въпроси, тези големи предизвикателства, които са изпра... пред които сме изправени, могат да бъдат разрешени единствено с общи усилия. Живеем във време на големи промени, на големи предизвикателства и сега ние поемаме председателство на Европейския съюз. И ми се струва, че едно отговорно председателство трябва от една страна да допринесе допринесе за Европейския съюз и неговото добро бъдеще, но също така трябва да бъдем достатъчно предпазливи, така че постигнатото до сега да бъде съхранено. Трайния мир, свободата и свързаното с тях благоденствие от държ... страните на Европейския съюз е идеята на бащите основатели на Съюза, които чрез добро сътруд... економическо сътрудничество искат да преодолеят конфликтите, довели до Първата и Втората световна война и ужасите преди това. Всичко това не бива да се повтаря. До сега имаме успех да съхраним мира и свободата в Европа. Днес сме изправени пред нови предизвикателства. Това е разширяване на международната конкуренция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 утвърждаване на Европа, развитието на света, мисля, президента Тръмп ще кацне тук тази вечер. Той провежда силно протекционистична политика. Не знаем до къде ще стигне и до каква степен ще бъде засегнат Европейския съюз, но последствия ще има. От друга страна, Русия, Китай, който се разраства неимоверно, изграждат и инфраструктура и нови предприятия в сферата на космическите технологии. Те изкупуват такива предприятия. До тях се нарежда Индия и срещу тях е Европейския съюз. Нека бъдем наясно. Държавите членки няма да могат да оцелеят в това съперничество за това. Заедно можем да постигнем много повече и е, да утвърдим Европа. Значимо е, въпрос, значим е въпроса за защита на климата и тук имаме много задачи. За щастие имаме програмата Коперник и също редица мерки в защита на устойчивото развитие, но има опасни радикални тенденции и тероризъм, независимо от коя страна. Това е заплаха. Ако искаме да се справим с тези предизвикателства, ще бъде необходимо да имаме активно взаимодействие на всички формирования в Европейския съюз, колкото и трудно да е понякога. Нуждаем се от общи решения и от това да поемем отговорност пред а, нашите европейски съграждани. Европа, която защитава. Това е нашето мото, но да се да разберем. Това не е Европа, която се затваря. Точно като говорим за космически изследвания, нека кажа, че нищо не обединява така, както големите общи задачи и цели. Става дума за укрепване на Европейския съюз, за сближаване с гражданите, за спечелване на тяхното доверие и привличането им в дееспособността на Европейския съюз. Е, и вие познавате множество анкети за доверието в Европейския съюз и все се говори за това и в медиите, какъв е резултата. Мисля, че ние като политици трябва ясно да заявим, че Европейския съюз не е нищо друго, а сам, самите държави и членки. Често правим грешката, когато има слабости в политиката на държавите членки да прехвърляме вината на друг, на друга глава. И това е Европейския съюз. И когато нещо се обърка, грешат не онези горе, а отговорността е наша на всички политици в държавите членки. Ние сме съотговорни за това. Надявам се, че така, заедно с моите колеги, ще мога да докажа това през едните 6 месеца. Говорим за сериозен принос, за възможно най-добрите отговори на тежненията на нашите съграждани. Европейският парламент в това отношение е особено важен рупор на нашите съграждани. Вие пряко сте избрани от европейските граждани и носите пряка отговорност. Вие сте тези, които застават пред избирателите. Компт когато предстоят избори. Е, Европейския парламент е много важен и ценен, силен партньор за постигане на нашите цели, за това нашето председателство смята да обърне особено внимание на Европейския парламент. За нас това е важно. И изхождайки от тези основни цели, сега позволете да се спра на акцентите в областта на космическите изследвания много важно е, е та, много важна е тази сфера за бъдещото укрепване на ролята на Европа и държавите членки, не само в космоса. Това са е, важни, това е важно стратегическо е, важен стратегически отрасъл. Имаме Егнос, имаме Галилей, имаме Коперник, програми, които са на най-високо ниво, с които можем е, спокойно да делим Мегдан с нации в е, опит с космическите изследвания. Имаме инженерни познания, имаме ясна воля е, за осъществяване на нашите цели. 22 сателита са в орбита в системата Галилея. Тази система ни е насъщно необходима. Сателитната навигация е част от ежедневието ни. Всяко дете знае, що е GPS. Но какво ще стане, ако нашите приятели, а ние сме приятели с САЩ, ако обаче тази сигурност изчезне. В GPS нещата се променят всеки момент. Могат мога да е, включвам и изключвам. И си представете, ако това е неприятно за един шофьор, ако а, е, е, говорим за пилотите, където също се използват. Има, е, те наистина са напълно зависими от системите GPS. И ако тук нещо се промени, ако се дръпне шалтера, ако щете, ако има е, промярка, промяна, извинявайте, в точността, ето сериозен проблем за нашата житейска реалност. Тоест, ние трябва да гарантираме дългосрочно тази инфраструктура, да се подготвим добре технически и да сме наясно, че космическите технологии и услуги в областта на устойчивото развитие, климата, миграцията и сигурността ще играят сега и в бъдеще важни роли. Гарантирането на сериозно управление за цялото, цялата космическа сфера е много важно. Синергетичният ефект с други политически области са част от целите на австрийското председателство. Европа трябва да реагира на промените, да ги изпреварваме, да се изправим пред предизвикателствата, като New Space, комерциализацията е, и въпросата, въпроса за отпадъците в космоса, ако щете. Е, бях предупреден да бъда кратък. На 30 ноември предстои на министерско ниво дискусия за бъдещето на европейските космически програми. На 5 и 6 ноември имаме световна, имаме конференция по космически въпроси в град. Надявам се тя да премине е, добре. Подчертавам доброто сътрудничество с Испания в рамките на председателството на ЕСА. Всичко това е много важно и съвсем накратко, господин председател за особено важния домейн на, на топ ниво. Това е особено ценен момент. Така се очертава общо европейска интернет идентичност. Администрирането на домейните трябва да се подобри. Това е несъмнено и тези изменения са постоянна задача. Приветстваме инициативата инициативата за създаване на форум на различните заинтересовани мултистейкхолдърс, стартиран от комисията и ще се стремим към общ подход в съвета и обсъждане с парламента преди края на мантата. Може би ще успеем и нещо повече. Ще положим усилия. Благодаря. Председателят, благодаря господин министр. Това бе важна презентация комуникация, космическите програми, инструмента за свързане на Европа и така нататък. Сега изказвания от политическите групи. Господин Карнис от ЕНП. Благодаря. Първо благодаря на господин Хофър. Добре дошли в Европейския парламент. Това е важна тема за бъдещето, ЦЕФ, транспорта и вие съвсем уместно казахте въздухоплаването, но и сухопътния систем, е, транспорт, системите за плащане на пътна такса и така нататък. Всичко това е много важно, както светлината на, на пазара на телекомуникационни услуги енергийния пазар това до сега са били е, запазен периметър на държавите и те трудно се разделят с него, но в крайна сметка 100% потребители ще спечелят от това, а нас политиците ни избират потребителите. За това трябва да постигнем резултат. Ако действаме правилно, то потребителя и клиента ще бъде най-сериозно облагодетелстван, ако имаме една качествена конкуренция. Ами, инструмента свързване на Европа, е тясно свързан с космическата програма. Как, какво е положението? Имаме ли добра ем, програма за осъществяване на комуникация между програмите Сайло? Ние следим за връзката между агенциите и институциите. Моята молба, нека институциите и агенциите агенциите представят съвместни планове за комуникация, за да знаем повече за машинното обучение, за изкуствената интелигентност и така нататък. И можем много успешно да запълним белите полета в комуникацията на европейско ниво и да се погрижим за оптимизация в комуникацията. Благодаря. Председателят, благодаря колега. Господин Краснодемски от името на ЕКР. Niestety mój kolega, pan Ewrzyn Toszenowski, który zajmuje się tym programem, musiał. За съжаление, колегата Тошановски не успя да се присъедини, защото трябваше спешно да се върне в Прага. Няма го, затова ме помоли да го заместя. Ще започна с самото начало на вашето изказване. Вие говорихте за заплахата на протекционизма. Както знаете, има протекционистки тенденции в самата Европа. Например, предлага се Централна и Източна Европа да се отдели от останалата част от Европа. Подобни идеи тук се е, тиражират понякога в парламента. За това и в моя регион има много сериозни очаквания от австрийското председателство, тъй като всички си спомняме е, дискусията за това, което се наричаше Мител Европа през е, 80-те години. Надявам се, че Австрия ще изиграе своята роля на мост между двете части на Европа. А сега космическата програма Смятате ли, че и преди изборите на, в, за Европейския парламент, т.е. през 2019 ще могат съвета и парламента да се разберат? Какво ще направи австрийското председателство в тази посока? втори въпрос за Великобритания. Обединеното кралство участва в Галилео и ние считаме, че би било разумно за Европа и за Обединеното кралство да продължи да участва Обединеното кралство в тази програма. От името на НС госпожа Капел. Благодаря. Радвам се, че министърът Хофер е сред нас. Искам да говоря за глобалните теми и всъщност да премина към неща, които са важни за нас в комисията, т.е. цифровизацията. Отскоро от май има едно проучване, на Европейската сметна палата, което казва, че високоскоростния широколентен интернет трябва да покрие по-голямата част от Европейския съюз, включително включително и селските райони. Но селските райони изостават. Целите на стратегия 2020 не са постигнати. Има предложения и препоръки, т.е. държавите членки трябва да преработят своите планове. Комисията трябва да зададе а, насоките за субсидиите и Европейската инвестиционна банка чрез ЕФСИ и чрез СЕФ да подпомогне по-малките проекти. Моят въпрос – Какви ще са инициативите на австрийското председателство за разширяване на високоскоростния широколентен интернет? И на второ място космическото пространство и индустриите, свързани с него. В МФР, в новата МФР, има програма за космоса. Бюджетът за нея е 60 милиарда. Основните акценти са Галилей, Коперник и компонента за сигурност. Добре, това са основните елементи. Въпросът ми е, има ли инициатива от председателството? Космическата индустрия да бъде достъпна и за малките и средни предприятия. Господин министър, имате думата за отговори. Благодаря. Пол Въп... Ние вече сме работили заедно, говорили сме. Познавам вашия подход. А телекомите инвестират много в 5G, но компромисът, който бе постигнат, беше добър. Споразумението мисля, че беше наистина добро. Вие говорихте за комуникацията в космическото пространство, въпроса за агенциите, институциите. Аз мятам, че едно съгласуване е много важно, но в същото време трябва ясно разделяне на задачите, да няма препокриване. И това стана ясно в много предварителни разговори. Много колеги ми казаха, трябва ни ясна линия, кой за какво отговаря. И аз съм убеден, че в рамките на това председателство, заедно с парламента и комисията, ще намерим добри възможности да постигнем добри резултати. Господин Краснотепски, вие говорихте за протекционизма. И то не само от страна на САЩ, но има такива тенденции в рамките на Съюза. Така е. Аз съм израснал в източната част на Австрия, т.е. точно пред железната завеса. И имам усещане за граница, за желязна завеса и за това как се раз, развиват страните в такава ситуация. И виждаме, Няма граница сега. Нещата функционират добре между Австрия и Унгария. Хубаво е да продължим по този общ път като Европейски съюз. Не бива никой да изостане от този път. Трябва да вървим заедно. Не бива да правим грешката от миналото. Може би това е била емоционална реакция, емоционална оценка на съвременните развития. Дипломацията е важна тук. Мисля, че Австрия е силна в дипломацията. И тук искам да кажа, имаме една много добре функционираща администрация. И това е причина, поради която е, председателството ще функционира добре. Не защото са гениални министрите, а защото служителите в администрацията си знаят работата и знаят как да постигат компромиси. Министрите дават да опове... Е, имат правото да оповестяват посланията но истинската работа се върши от експертите. И така, Австрия иска да създаде мостове. Не мога да обещая, че ще имаме съгласие между парламента и съвета, но мога да обещая, че ще направя всичко възможно. Сега за Брексита и Галилео. И Галилей. В една ситуация сме, която трябва да работим по общия пакет. И Галилей и Брексит, това е един пакет. Надявам се, че в общия пакет ще може да, да постигнем положителни резултати. Ще има и личностни промени. Цифровизацията. Важно е не само да имаме връзка с влакове, летища и, и пътища, имаме наистина нужда от достъп до широколентен интернет. И то в селските райони също. Сега има ново развитие, т.е. 5G. Fiber to Home няма да играе толкова много няма да играе толкова голяма роля. Оптичните влатна вече не са последната дума на техниката. Има нови развития. И трябва да видим как може да усъвместим различните технологии. Аз съм оптимист, че ще може да ги усъвместим. Благодаря, господин министър за вашите отговори, за вашата презентация. Желаем ви всичко хубаво за председателството. Да, и аз благодаря. move to the next point, reporting back to committee on the negotiations. Uh, point number 26, internal market. 26-та точка – вътрешен пазар на електроенергия. И 27-та точка – общи правила за вътрешен пазар на електроенергия. И двата текста са преработени текстове. Господин Карин ще има думата. Аз ще бъда кратък. Ние успяхме да приключим гласуването в пленарната зала през януари. Имахме преговори, които приключиха под българското председателство в края на юни. Имаше и сътрудничество с австрийското председателство. Политическите предизвикателства бяха осветлени, техническите заседания също вървяха. На 11 септември ще имаме втори трилог, така че започва работата. И се надявам под австрийско председателство да приключим а, тези две досиета. Да, и всичко е ясно. Има ли въпроси или коментари? Не, добре, благодаря. Ние тъкмо за две седмици, преди две седмици започнахме, няма да са лесни преговорите. Е, последният трилог ще бъде през септември. Благодаря, благодаря Кришианис. Последните две точки 28 и 29 ще ги разискаме заедно. Става дума за рамковата програма за изследвания и иновации Хоризонт Европа. Правила, участие и резултати и създаване на специална програма за осъществяването на програмата Хоризонт Европа. Това са две са точките и два са докладчиците, господин Дан Ника и господин Кристиан Елер. Колеги, имате думата. Важни са досиетата. Господин Дан Ника. Благодаря, господин председател. На първо място искам да благодаря на всички, които по време на този месец бяха до мен в опитите да съставим един добър доклад. Благодаря на докладчиците в Сянка, които изключително ем, силно ме подкрепяха и се опитваха да разбера какво правя. До вечера ще имаме среща в 6.30. Искам да благодаря на експертите в комисията ИТРЕ. Те бяха изключително ангажирани. Благодаря на политическите групи. Много от тях участваха. Искам да благодаря и на Европейската комисия, която се опитваше да участва през цялото време и да повдига, да предоставя нужните пояснения. Първоначалното ми обещание беше да представя доклада тази седмица. И вече две конференции проведохме, освен двустранните срещи. И се опитвам да събера обратна връзка от основните заинтересовани страни в а, тази област а, на научни изследвания в Европейския съюз, а, за да видим, ако трябва нещо да се промени, как да го направим, как да се справим по-добре в следващата програма и Хоризонт Европа и новата рамкова програма. А сега основните моменти. Всички докладчици в сянка, както вече им обещах, имат проекто доклад, днешната версия, версия 10 юли. Опитвам се да им изпратя нови версии, за да могат и те да видят какви са динамиките на разписването на този доклад, каква е, откъде идва мотивацията. Съвсем накратко ще ви представя основните моменти. Основният момент е увеличаване на бюджета до 120 милиарда евро. В приложението на комисията се включва бюджет от 83,5 милиарда евро или 94,1 милиарда в настоящи цени. Това е много по- далече от това, което предлагаше парламента 102 милиарда в настоящи цени. На второ място, укрепване на основните научни изследвания и съвместните научни изследвания. Защо? Защото това е изключително важен актив на Европейския съюз и е условие, което е задължително, за да се постигнат целите на Европейския съюз. На трето място това, което искам да спомена е, е принципа за реципрочност. Трябва да поясним ситуацията, защото за съжаление, доколкото ми е известно, се намираме в а, малко необичайно положение. Говорим за това, че няма достатъчно средства за висококачествени а, големи проекти, които се предлагат в различните покани за предложения в Европейския съюз и в същото време има много пари, които, е, за които не мога да ви дам точна цифра, каква част от Хоризонт 2020, какви средства бяха разпределени към лица или е, физически или юридически, колко асоциирани страни, към колко към асоциирани страни, колко към други, но считам, че принципа на рецепрочност е задължителен, защото би било трудно да се поясни защо предоставяме достъп до средства, които са европейски, а европейските организации нямат достъп до финансиране или програми в съответните трети държави. Това е много важен въпрос има още един въпрос, който трябва да се поясни, а именно трябва да се заздравят правилата за интелектуалната собственост, за да може да се цени европейските, да се ценят европейските научни изследвания. Новите участници трябва да бъдат посъветвани как да пазят своите права на интелектуална собственост и в същото време трябва да знаем кой е човека, кой ам, държи авторските права, да речем, на или интелектуалните права на програма финансирана от Европейския съюз. На следващо място, първите търговски предприятия участие в Европейския съюз от проекти, проистичащи и финансирането в Европейския съюз. Трябва да има максимално въздействие. Това е цел, но в същото време има добавена стойност, която трябва да се отчете. Този принцип за първото търговско търговски експлуатации в Европейския съюз е много важен и има още нещо – синергията и тук работя с колеги от Генерална дирекция Регио, за да се подчертая това равно заплащане за еднаква работа. Ако говорим за еднакво заплащане за шофьорите на камиони, мисля, че това е нещо, което трябва да се, случи, да се включи, когато а, Говорим за научните работници, които работят в един и същи научен проект. Трябва анонимно да се направи една оценка, да се почертае важността на уменията, а не да се гледа происхода или пола. Трябва да преодолеем а, разликите между различните научни подходи в Европа и по-добро разпределение в областта на отличието в Европейския съюз. Това са десетте точки, които искам да обхванем и това е документа, който ще препратя на секретарията, за да може да бъде приложен към регламента. Благодаря ви за времето и за търпението. Важно е, защото имаме крайен срок за превода. Много е важно това. Благодаря много за това а, ясно изложение. В петък моят доклад ще бъде предаден за превод към секретарията. Благодаря много, господин Ере. Благодаря много. На първо място искам да благодаря на данника. Мисля, че имаме много ясно разбиране и смятам, че имаме много последователна позиция от страна на парламента и всички докладчици е, в Сянка. И сега по-подробно. Да, вече споменахме увеличения е, цялостен бюджет 120 милиарда, но аз съм подчертавам, че това не е оперативния бюджет. Това е нещо, което беше се е, решено от е, държавните глави. Това е, е важен изходен момент. не искаме толкова увеличение на бюджета, колкото искаме съвета да си спази решенията, които е взел преди 10 години. По първия стълб искаме да се увеличи малко повече обосновката. Знака за отличие също може да се прилага повече, малко повече финансиране за младите научни работници за Мария Кюри също има а, важни моменти. Нека все пак въпроса за равнопоставеността на повода да не се споменава просто сто пъти в текста, а да има нещо конкретно за него. Инфраструктурата за научни изследвания трябва да стъпва на разумна стратегия, малките структури в по-недоразвитите държави членки, също финансирането от EFSI, увеличаването на значението на облака за отворена наука. Идеята за облак също трябва да се приложи в областта, в областта на културното наследство и отворения достъп там. Втория стърп. Трябва да разгледаме там малко структурата. Може би да разпределим клъстъра за включващи общности на иновативни такива, и сигурните общества. Това, което е ясно, че има много отворени въпроси, що се отнася до стратегическото планиране. Малко странен беше параграфа, с който, до който стигнахме като използвахме по-стратегическото планиране, но от друга страна стана така, че все пак този процес е с цел да се определят инструментите и така нататък и всъщност за това е нужден делегиран акт. Искаме да ограничим времето за това и по-ясна дефиниция за това какво ще се случи. По партньорствата, мисля, че важното тук е синергията, сътрудничеството, инструментите за промишлеността. Това е видимо. Чисто небе е едно бижу на програмата. Искаме отново да го видим. Специален акцент има по EIT. Искаме да продължат да съществуват настоящите ползи. Искаме също така и за морското дело да останат елементите, но трябва и нужното финансиране. Продължението за стратегическо планиране трябва да се разгледа, да има по-малко мисии в първа, първия етап. Ако има 50 мисии, се размива идеята, трябва да са ясно концентрирани и да поясним какъв е бюджета за това във връзка с различните нива и предизвикателствата на глобално равнище. Мисиите не трябва да са отделни въпроси. Трябва малко по-добре да разберем каква е връзката с различните инструменти. Струва ми се, че трябва да ам, ограничим мисиите на първо време, за да организираме по-добре процеса на подбор. Искаме също така да видим повече подход от долу нагоре, от, нагоре да се разшири Хоризонт 2020, приложение в клъстери, споделяне на отличието като част от програмата и да ускорим 6 месеца срок. Това е ритъма, който искаме да чуем. Преодоляването на разликите в иновациите, това е голям въпрос. Искаме евентуално нови инициативи за реформите. Искаме също така а, да подчертаем, че по-доброто управление на данните е свързано с инфраструктурата за научни изследвания и а, европейския а, облак за културно наследство. Също така а, трябва да бъдат разгледани въпросите към, в, от Европейския съвет за иновации и, например, разглеждането на потенциал на творческите индустрии, което вече гласувахме в парламента и да се способства за декарбонизацията на промишлеността, не само при енергетиката, но и мерките за приложение. Също така подкрепя, подкрепа за здравеопасването, редките болести, рак при децата, нещо, което е разбираемо за гражданите да се подготви, да се намали влиянието на климатичните промени върху а, прехраната. Важно е също така малко по-широко да се гледа. Правилно беше казано, че връзка има с структурните фондове. Ето този 5% потенциал но има и много работа, която трябва да бъде извършена. Миналия път двете предложения бяха огледални, а сега само в едното предложение съществуват тези елементи. И също така синергията с Творческа Европа, програмата изобщо не се споменава в предложението. Искаме да разгледаме и финансовите инструменти, защото трябва да запазим гъвкавостта тази разпределеност в програмата, че не е един размер за всички, че има индивидуални подходи, особено посветени малките и средни предприятия. Трябва да сме откровени, че са ни нужди по-общи дискусии в областта на малките и средни предприятия, защото това, което е в програмата в третия стълб, е да, нека кажем, а, при да извикваш много промени за малките и средни предприятия, но а, все пак трябва да има нещо и последователно. Извинявайте, че толкова бързо преминавам пък към всички въпроси, но а, няма време. Може би няма да съм толкова бърз следващия път, но това е много а, важен въпрос и трябва да разработим изключително важна позиция пред съвета и накрая молбата ми към съвета. Миналия път преговаряхме 18 месеца. Сега сме много по-амбициозни. Трябва да стигнем до резултат. Колкото по-амбициозни сме, толкова повече трябва да се подготвим. И затова смятам, че през 2020, ако имаме нова програма, която не служи на европейската политическа ситуация, на заинтересованите страни и нашата визия за иновациите не би било добре, така че апелирам към съвета да си подготви предложенията със същото, същата скорост, която работи и парламента. Благодаря ви много. Елер, che penso abbia parlato in qualità di, di, di shadow del programma Horizon, vero? Вие говорихте в качеството си на докладчик в сянка. Сега ще дам да дам думата и за следващата програма. И така, сега ще включим в списъка и вас. Госпожа Руис, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчиците за информацията и новините. Всичко това е важно искам да подчертая само едно нещо. В промишлеността трябва да Почетаем ролята и важността на малките и средни предприятия. Смятам, че тя е размита, а инструментите за малките и средни предприятия бяха много успешни и това трябва да се наблегне в Хоризонт 2020. Притесняваме това. А когато говорим за синергия, ми се струва, че чисто и просто само си говорим за това. Трябва да го превърнем в реалност, трябва да има достатъчно добри инструменти, които позволяват такова допълване, така че държавите членки да могат да споделят средства, фондове, които не са само от програмата 2020, но така да се осигурят синергии. И ето по този начин ще постигнем отличие малките и средни предприятия а, харесват програмата за отличие, защото тя е колаборативна и са ни нужни реални съчетания и синергия с други програми. А по отворената наука, това е важно, трябва да се въде и в други програми и да сме сигурни, че има много по-голяма отвореност, отколкото днес, но не само да се концентрираме върху младостта и младеща и първия стълб. Важно е предложението на комисията, което включва синергии с програмата Еразъм, но трябва да говорим и да работим по-скоро за култура на предприемачеството, култура на иновациите и това не са ни нужни само синергии синергии, а конкретна програма, средство, което ще ни помогне така че научните изследователи, докторантите в а, институти, в университети да могат да участват. Това е важно и за таланта, който си е тръгнал от всичките тези държави а, по време на кризата. Господин Ника говори за по-сериозното укрепване на авторските права, които ще се ползват за всички. Да, чудесно, но също така трябва да имаме и по-сериозен, соци... по-социално въздействие, как този напредък, как тази програма ще се отрази на цялото общество. В комисията, от страна на комисията се предлагат някои показатели и е важно това да се включи, за да има наистина едно засилване на развитието в тази програма. Благодаря, благодаря и за краткото изказване. Се, сега господин Гонес, господин Тушеновски представите и вие. Да, вярно е, госпожо председател, аз представям и господин Тушеновски. И преди всичко е, искам да отправя моите поздравления към нашия докладчик господин Дан Ника е, той беше наясно, че трябва да работим бързо и съм благодарен, че привлече и са докладчиците в своята работа. Няколко неща искам да подчертая. Първо, подкрепен към предложението на господин Ника да се каже, че програма Хоризонт Европа разполага с 100, бюджет от 120 милиона подкрепяме това, тази амбиция. Второ, максимален географски баланс. Т.е. ние подкрепяме е, всички идеи за разширяване на програмата. Е, ще ни се също така тези елементи да бъдат взети като критерии. Нашата политическа група подкрепя тази идея и нашите съдокла, като съдокладчик ще подкрепят измененията и накрая участието на Великобритания в програмата Хоризонт Европа 2030. Сега колегата Вирник, госпожа Вирник. Благодаря за регламента за регламента и участието за Хоризонт, Хоризонт Европа. Имаме едни и същи цели, по-конкурентоспособна Европа. Трябва да се грижим за разширяване, разпространяване на съвършенството в Европа, както и да постигнем синергетичен ефект Хоризонт Европа трябва да има еднакъв подход както към регламента, така и към конкретните програми. Напълно подкрепим двамата докладчици. По време на преговорите не бива да забравяме своето виждане за бъдещето, бъдещето на изследователската и развойна дейност, защото нашите законодателни избори ще се отразят на бъдещето на Европа, включително и на отношенията ни с държави извън Европа. За това трябва да подчертаем на реципрочността. Очаквам да работим с вас заедно по тази програма. За конкретната програма мисля, че трябва да мислим за това как ще изглежда конкретната програма, както вече каза господин е, ЕЛР. Ние трябва да гарантираме приемствеността на програмата. Това е единствения начин да стимулираме е, растежа на европейските изследвания. И отново очаквам да работя с вас, господин Ейлер, по този доклад през лятото и есента. Благодаря. Давам думата на господин Далунде. Благодаря за предложението на госпожа Вирник. Ще работим заедно. Идеята за увеличаване на, бю... увеличаване на бюджета е добър сигнал защото така можем да се справим с основни предизвикателства пред Европа. За бъдещето първо важно е да се укрепи мейнстриминга в областта на климата, независимо от климатичните промени. И въпреки това ние все още не можем да постигнем целите. Това измерение трябва да се разшири, защото предизвикателствата ще растат и ще има все по-сериозно економическо отражение. Това е първото. Второ, скептично се отнасяме към идеята за предоставяне на пари от Хоризонт Европа. Имаме различни фондове за различните цели. За това нека да работим по проекти, но трябва да обърнем внимание на целта на проектите. Трето, притесняваме се от проект, процеса на стратегическо планиране, където много неща остават на комисията. Ще търсим по-балансиран подход с докладчика. Четвърто, всичко е свързано с капацитета на учените, на научните институции. Въпросът е те свободно да обменят информацията, да се извършва оборот на знанията и това трябва да бъде гарантирано пето, въпроса за равенството между мъжете и жените трябва да. Е, е, и в бъдеще да присъства на колегата Елер и конкретните програми. Е, първо смятаме, че целите на климата и устойчивото развитие трябва да заемат по-сериозно място. Второ, е, трябва да разглеждаме нещата така, както е възможно между Хоризонт е, и другите програми, за да постигнем ефект. Трето, приветстваме клъстъра за цифрова промишленост с акцент върху природата и климата, така че ние трябва да подобрим процесите и енергийната ефективност. Това е което имам да кажа. Благодаря председателката. Няма микрофон, поради което не я чуваме. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на, колег, на доклада на колегата Деника. Благодаря е, за постигнатите резултати. Ние всички се постарахме. Нашата група се отнася положително към предложенията за Хоризонт Европа. Съгласни сме с едно. Нуждаем се от баланса между науката и обновлението от една страна и второ гарантиране научните интереси на обществото от другата страна изследванията трябва да поставят приоритет върху важното за обществото, а не приоритети с проекти в интерес на международните в компании. Критериите за оценка. Знаем от опит, че трябва да се стараем за по-прозрачни и коректни групи за е, оценка с участието на всички държави членки. Целта е да се преборим с несправедливостта, особено по отношение на финансирането. И трето, нека да се съобразим и с третите страни, за да няма несправедливост. В миналото сме били свидетели на поругаване на човешките права. За нас е важно да използваме заключенията, а до тези заключения трябва да има достъп всички. Ще внесем изменения колега Матиас, който е докладчик в сянка на конкретната програма програма. Благодаря. Комуито que foi dito e uh, apenas chamar a atenção para algumas das preocupações que tenho. Uh, искам да обърна внимание само на едно. Първо, по съдържанието на програмата, както и организацията – Искам уточнение тук. Първо, съдържанието на програмата. Сближаването между стълбовете на конкурентоспособността и глобалните предизвикателства. Няма ясна дефиниция на е, индустриалната конкурентоспособност е, има опасност крупната индустрия да получи достъп до повече ресурси от всички останали и да ги лиши от а, е, такива възможности. И освен това не бива да допускаме сериозни загуби по отношение изискванията и предизвикателствата пред европейската наука. Второ, втората, втория стълб, това, което сега наричаме приобщаващо общество. По хоризонт 2020 вече сме водили тази дискусия. Говорим за социални, за хуманитарни науки. Те също са в услуга на обществото. И е, за това е важно да отделим съответно финансиране за хуманитарните науки. Нека не се крием зад Европейския съвет за изследванията, но и трябва да им гарантираме по-голяма самостоятелност и свобода. Да не забравяме възможността за работа с училищата. В много случаи очакванията ни не се изпълняват. И така към всичко това се добавя и равен труд за равна заплата. Трябва да уточним стратегическия процес. Освен това, публично-частни партньорства, това също трябва да се уточни. Това е задача на комисията. Самостоятелността не е достатъчно добре дефинирана. И освен това се притеснявам за инфраструктурата и финансирането. Zunächst mal ganz offen Искам да благодаря на господин Таника, защото той успя да подслони много от притесненията на политическите групи. Искам да кажа, при кластерите трябва да има разделение. Искам да въведа идеята за сигурните, за креативните и включващите общество, общества – трябва да има разделяне на бюджетите. Те не бива да си пречат. Важно е да има свобода за комисията и за съвета, за мисиите и партньорствата. Те трябва да са ясно дефинирани, но това трябва да е делегиран акт. И това трябва да се направи на време, преди да приключим цялото предложение. Не може да действаме много бързо и в последствие да мислим какви ще се бъде, какво ще е бъдещето на споразуменията и на мисиите. Университетите трябва да могат да участват. Сега опростяването за единия одит – това е наистина важно, защото това е основен подход. Повече ясно, яснота за бенефициенти. Е, яснотата ще намали броя на грешките, е, повече гъвкавост, бързата процедура ще намали сроковете за отдаване на грантовете отчетните практики и намаляване на общите суми, на фиксираните суми. Фиксираните суми трябва да бъдат обвързани с условия и оценени в междинния преглед. Не бива, трябва да сме внимателни тук, не бива просто да разширяваме инструмента за а, фиксираните суми. госпожа Даматола. Благодаря. Нека сме честни. Тези доклади са много вярни за бъдещето на Европа. Както предложението за рамковата програма за изследвания и иновации, така и, и програмата за Хоризонт Европа. И аз като колегите се опитах да се свържа с заинтересованите страни. И може да направим едно предложение, свързано с огледалността и вземането на решение в рамките на програма Хоризонт Европа. Тоест, парламента трябва да се Занимай с двете досиета. Рискът е загуба на качество, като бързаме. Имаме, приели сме сроковете на комисията, но това мисля, че ще ощети бенефициерите и качеството на работата. Е, бързината на работа не трябва да взима превес. Имаме малко възможност за действие и имаме впечатлението, че някои депутати също искат преди следващите избори да се приключи това досие. Движението на пет звезди иска повече прозрачност и повече опростяване на правилата. Нека създадем един единен документ, който защитава нашите компетенции и запълва всички сиви зони. Освен това, въпроса с бюджета. 100 милиарда евро. Това би било една разумна сума, която ще отрази нуждите в сектора. Разделянето на стълбове и кластери, мисля, че това разделяне е проблематично. Според мен има тук намаление на бюджета. Освен той, текстът не е балансиран по отношение на пазара. Вместо да се подкрепят изследванията, виждаме другата тенденция. Ето, например, емисиите. Тук няма стратегически цели и комисията можеше да бъде по-амбициозна тук. Не бива да забравяме и процедурата по съвместно вземане на решение. Тоест, инстру... този инструмент трябва да помага и на малките и средни предприятия и партньорствата. Има различни типологии тук. Според мен обаче тук липсва един инструмент за публично-публичните партньорства. Фондовете за инвестиции. Има различни възможности, които могат да се използват, затова е важно да има механизми, invece col mettere a repentaglio il sostegno. Механизми, които да не са случайни и, пари, и парите да не изчезват просто. Благодаря. Perché però è partita, mi prendo un, tanto, prendo un minuto per me eh, soltanto per... Аз също искам да кажа нещо. Искам да кажа нещо за малките и средни предприятия. Темата бе засегната. Комисията иска да ни представи една много хубава картина. Стълба за иновации, конкурентоспособността, изследванията – трансфер на резултати. Европейския съюз, поемайки водещата роля в иновациите. Всичко това е хубаво, но нека си спомним един по-скромен инструмент, който постигаше добри резултати и обслужваше на едно гише. Много хубави проекти не можаха да достигнат до финансиране, защото финансиране липсваше, а това бяха иновации в малък мащаб. Е, има много такива примери от моя регион. Технологии се промяна, променяха вследствие на изследванията. Имаше много устойчиви проекти – които имаха ясна екологична перспектива. Сега за дисруптивните иновации. Те са много важни. Ако помогнем на малките и средни предприятия, ще имаме една много силна рамка за иновации. Здравеопазването е много важно. Бих искала комисията да разбере, че тази комисия – е много загрижена за този инструмент. Постепенните инвестиции много могат да помогнат. È presente, che ringrazio per la sua presenza e attenzione, che collaborerà con noi anche in tutta la fase, diciamo, di messa a punto del nostro lavoro. Prego lei la parola. И така, надявам се на добро сътрудничество в бъдеще. Комисията има думата. Благодаря. Комисията благодари на докладчиците. Чухме основните характеристики на двата доклада. Нека напомним какво каза комисар Вейдас. Той каза, че имаме уникална възможност да преформулираме европейската иновация. И ние наистина се надяваме на добро сътрудничество с парламента. Отбелязахме си вашите коментари, свързани с бюджета. Бюджетът е 120 милиарда евро и това е сигнал за признание на добрите резултати от Хоризонт 2020, защото инвестиране в иновации означава инвестиране в бъдещето. Комисията приема много от препоръките на докладчиците. Те ще се влеят в следващата програма за иновации и изследвания. Предложенията стимулират дебата. Те ще подобрят предложението на комисията. Чухме вашите опасения и въпроси за стратегическия процес на планиране. Комисията смята, че този процес трябва да е по-отворен и прозрачен. Комисията също така смята, че трябва да се проучи възможността за по-тясно сътрудничество с вас. Много колеги засегнаха въпроса за синергиите между различните програми InvestEU, Erasm, Креативна Европа. Комисията също така си отбеляза и предизвикателствата, където трябва да помислим как да се справим с тях да се преодолее пропаста в иновациите в Европа. Това е началото на процеса. Целта му е по-амбициозна роля на Европа в областта на иновациите. Аз съм сигурна, че с Хоризонт Европа ще имаме по-голямо въздействие, ще отговорим на нуждите на обществото – Комисията споделя желанието на парламента да се приключат колкото се може по-бързо преговорите под мотото качество и бързина. Благодаря. Давам думата на другия съпредседател. Тази сутрин исках да благодаря за гласуването.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 да се пие много вода при такова дълго гласуване. И така, докладчиците. Господин Данника и господин Елер. Имате думата. Господин Данника, аз чух забележките, коментарите, направени от колегите, от докладчиците в Сянка – И за по- след по-малко от 15 минути ще се видим с докладчиците в сянка и ще се опитаме да отговорим на всички опасения, които съществуват и да обработим коментарите, които ни бяха предложени току-що. Аз съм загрижен за това, как 120 милиарда евро ще бъдат разпределени сред изследователите в Европейския съюз? Явно, сътрудничайки си с други важни институции в света. Това е ключа. Сътрудничеството трябва да се основава на реципрочността и достъпа до европейски фондове. Съвършенството, стремежа към съвършенството трябва да е основния принцип, а не географския фактор или полът. А когато говорех за предизвикателствата, аз имах предвид всички предизвикателства, общностите, например, предизвикателствата свързани с научните общности, с другите общности. Те, техните нужди трябва да бъдат уважени. Предвидимостта е важно, ясните дефиниции са важни и по-доброто разбиране за това как да се използват европейските фондове. Изследванията и техните резултати трябва да се случват в Европейския съюз в името на гражданите, защото това са техните пари, парите на гражданите. От всяко 100 евро за изследвания, 7 евро са европейски пари, а 93 евро са национални средства – това са всички, всичко средства за изследвания. Така че има национални фондове за постигане на целите в областта на изследването и науката. Европейските фондове са доста ограничени така че могат да се използват на широко и националните средства. Господин Елер. Искам да зачекна някои критически, критични коментари. Истината е, че това е амбициозна програма, тя е смела и засяга глобалните предизвикателства – тук каква е базата на благоденствието в Европа? Винаги основата е било иновациите. Но сега светът е много променен. Цифровизацията, бързината. Съветът за иновации дава нови отговори. Но трябва да кажа, имам чувството, че се прибързва и че качеството е застрашено. Това всъщност не е така. Имаше гласове, които го твърдяха, но имахме много заседания на докладчиците в Сянка и обсъждахме различни програми. Въпросът е, че отначало има много голям брой програми, които трябва да се оценят, след което броят им намалява. И това не отговаря на нуждите на изследователите и учените. Така че не е непременно вярно, че много бързаме. Бързаме, защото Европа има нужда от отговори. Трябва да покажем на хората, че иновациите са голяма помощ да останем конкурентоспособни и да осигурим растеж. Ние искаме да сме бързи, защото ще имаме предимство. Следващата година, когато вземем решението, всички общности ще имат предимства от това решение, че то е взето бързо. Искаме да, за, да, да се съсредоточим върху квантовите технологии – е, това няма да може да стане от един ден за друг. Искаме да заложим на новите кластери на изкуствения интелект. За тях въжи същото. Ние за това искаме да сме бързи, да вземем съответните решения и да се напаснем към глобалната среда. А за съжаление, ние сме прекалено бавни. Една програма по нея говорим 18 месеца. И това не е и това не е в услуга на обществото. А ние имаме амбиции, ние искаме да използваме шансовете, които се предлагат. Така че не става тук дума за бързина над качество. Ако искаме иновации в университетите, институтите, то тогава трябва да сме в състояние за една година да, прегу... да приключим преговорите по една програма. И не става дума, че липсва прозрачност. Ние не искаме да дадем празен шек, чек на комисията или на, на съвета. Ние не казваме искаме делегиран акт, пък да видим после какво ще се случи. Става дума за резултатността на институциите в Европа. Искаме да покажем, че може да работим бързо, след като глобалната ситуация се развива така бързо. Благодаря, колега. Благодаря, колеги. Мисля, че дискусията беше чудесна, точно преди вакансията. Благодаря ви за тази дискусия. Четири министра от австрийското председателство ни гостуваха. Много добре поговорихме за рамковата програма Хоризонт Европа. Много добра работа свършихме. Искам да ви кажа, на 3 и 24 септември. 3 и 24 септември. В следобедите ние ще имаме заседания с гласуване. Така че, моля, подгответе се. 4 часа след обед. Ще гласуваме. Вероятно ще имаме и заседание на 18 септември. Това е зелената седмица. И повечето политически групи не искаха да има заседание. Добре. Може да отложим заседанието. Но, ако е необходимо, да има допълнително заседание на ИТРЕ, то ще се състои в Страсбург на 10 септември. Това е понеделник. След обяда, т.е. вечерта. Може би между 7 часа и 10 и половина. Така че подгответе се и за това, за едно допълнително заседание на ИТРЕ в Страсбург на 10 септември. А на 3 и 24 септември <clears throat> ще имаме обикновените си заседания. Желая ви хубаво лято! Подгответе се за следващите вакансии, защото те ще бъдат много различни. А, срока за, за изменение 6 септември и за двата доклада и за двата доклада въжи това. И така, всичко хубаво. Благодаря ви. Хубаво лято. Довиждане.